Dear colleagues, колеги, добро утро. Много ви моля да приемем дневния ред. Считаме го за приятел. Имам няколко съобщения. На 21 ноември слота за проверка ще бъде посветен на ДПО-2 и МСФО. Проекто календара за нашите заседания за 2018 година е приета. Ще обсъдиме на 11 декември 2017 година банковият пакет в рамките на паричният диалог и да видим какви допъл... допълнителни действия ще трябва да бъдат взети. Работна група по финансова помощ ще, ще разгледаме положението в Гърция и предизвикателствата, свързани с това економическо политическо управление. Ще бъде поканен на генералния секретар на ОИСър на наше заседание през 2018 година. Днеска ще обсъдиме консултациите и действията на ЕЦБ по необслужените е, кредити. Е, включително и регламента за единния надзорен механизъм. Е, ще има публично изслушване по ПЕП. Е, координаторите са се споразумяли да бъдат поканени петима оратори, между които господин Буери и представител на БУК. Ще се опитаме да спазиме равноправието между половете, равнопостанността. Резолюция 0478 от 2017 година ще бъде е, вписана в дневния ред на координаторите. И също така ще работим по по-нататъчните аспекти, свързани с Брексит. Добре дошла на Даниел Нуи, е, председател на надзорния съвет е, на ЕЦБ. Това е второто ни редовно заседание с ЕЦБ, е както е предвидено в регламента за НМЕ. От юни 2017 година работим в този формат много са проблемите свързани с европейския банков сектор в момента, за това ще обмениме мнение с вас и по-специално два са проблемите, които са важни според нас. Първо допълнението, проекто допълнението към насоките на ЕЦБ, както и банковия надзор в светлината на Брексита. Също, също така обсъдихме и други проблеми при затворени врата. Намалението на банковите експозиции са много важни за економическия растеж. Важно е, че обема на не обслужените експозиции намалява и насоките, които е, бяха публикувани от е, единия надзорен е, механизъм през юни е, дадаха резултати, но проблема все още не е решен и, е, решен и е, господин Драги каза, че банките, регулаторите, надзорните органи и националните органи трябва да работят в сътрудничество за, за отстраняване на този проблем. Комисията ЕКОН ще, доп, ще допринесе конструктивно за решаването на този проблем. Приветствам допълнителните мерки, включени в плана за действие, прият през юли и както и в съобщението на комисията. Новото допълнение към насоките в момента е обект на консултация и е част от това съвместно усилие но има. и то е и малко спорно, тъй като отива отвъд препоръките на съвета и комисията. Е, в съобщението на комисията се казва, че НМ има влияние върху поли, поли, полици, политиките на банките, което е, дава известни насоки за промена ориентацията на политиката, когато това е необходимо за пруденциални сели Същевременно обаче допълнението отива отвъд тези прерогативи, които са специфични точно и само за банките. за да се, запа, за да се запасат прерогативите на е, съзаконодателите, се обърнахме към правната служба, която излезе с решение, че нещата зависят е, от положението и специфичното положение във всяка банка, която е обект на надзор. И Допъл, допъл, допълнението въвежда допълнителни изисквания за банките, които е, не са част от е, регламента, който в момента се прилага. Така че. Правилата не са достатъчно ясни и трябва да видим какви могат да бъдат правните последици и а, какви са възможностите да се над, пред, надхвърлят правомощията, записани в член 3. И по този, по, по този начин всъщност надзорните очаквания се превръщат в правила де-факто. Така че от друга страна, вторият стълб трябва да бъде разглеждан а, сам по себе си, а проденциалните права могат, могат да бъдат прияти само под формата на нормативна уредба. Така че тук има известно, известна неяснота. Ние бихме искали да допринесеме за изясняването на допълнението, Тоест да, да бъдат уточнени е, прерогативите на надзорният орган, като основната прерогатива е от, оценка на е, портфелите и да се види дали трябва да бъдат взети допълнителни мерки в рамките на втория стълб. може да се да, да бъде взето решение допъл, допълнението да бъде изменено, за да се внете яснота и да не се създадат проблеми в между институционалните е, отношения. Преди да ви дам думата, искам само да кажа, че е, необ, е необ, необходимо да се разграничи между резерви потоци и комисията и съвета смятат, че не трябва да бъде включвано понятието ретроактивност. Всички кредити всъщност по някакъв начин се включват в тази ретроактивност. Новият регламент ще влезе в сила на 1 януари, така, но срокът е прекалено кратък и надя, надяваме се, че е, е, е, е, ННМ ще има достатъчно време да направи оценка на резултатите от е, консултацията, за да може да е, подготви и измени насоките в е, съответствие. Благодаря ви. Даниел, имате думата. Good morning, everybody. Mr. Добро утро на всички, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми господин председател. За мен е удоволствие да съм днес с вас да обсъдим надзорната дейност на Европейската централна банка. В възпитаното си изказване ще се съсредоточа върху четири теми. Първо, прегледът от страна на комисията на аргумента за ЕНМ. На второ място, необслужваните кредити. На трето място, подготовката относно надзора за излизане за Брексит и резултатите от надзорните средства за 2017 година. Започваме с прегледа на Европейската комисия за регламента за е, МЕ. Приветстваме положителната оценка на Европейската комисия. Има значително подобрение в рамките на еврозоната, тъй като има по-хармонизиран надзор за значимите институции. Оценката е много положителна. Въпреки, че оценката е много положителна, доклада, разбира се, съдържа и някои препоръки за подобрения, които в момента разглеждаме много внимателно. Ако тези препоръки са свързани с функционирането на ЕНЕМЕ по, в по-общ смисъл или защото са пряко насочени, ще имат оперативни или правни последици, затова все още тече оценката от наша страна. Така ще кажа няколко думи за необслужваните кредити. Необслужваните кредити се отразяват на печалбите на банките, което е жалко, като си имам предвид, че и без това в момента равнищата на печалби са много ниски. Освен това, необслушаните кредити възпрепятстват банките да отпускат свежи средства на производителната част на економиката, което по твоя страна вреди на инвестициите и на економическият растеж. Предвид този контекст, справяне на проблема с качеството на активите винаги е бил от основните цели на ЕЦБ в надзорната му дейност, надзорната и дейността винаги сме се стремали да имаме един цялостно евро, подход за цялата еврозона, т.е. значимите банки не бива да се смятат като национални институции, въпреки че все още попадат в обхвата на националното законодателство. Най-напред е, публикувахме ръководните насоки за качеството на необслужваните кредити през март 2017 година. Възоснова на тези, този, е, на тези ръководни насоки поискахме от банките да публикуват амбициозни, но реалистични цели за справяне с проблемните необслужени кредити. И нашите инициативи започват да дават своите резултати. През последната година значими институции положиха значителни усилия за намаляване на натрупаните необслужени кредити в всички държави членки на, на еврозоната, като по този начин те спаднаха от 142 милиарда с 142 милиарда до 795 милиарда за второто тримесечие на 2017 година в сравнение сравнение с същия период за 2016 година, но разбира се, в много случаи трябва да се положат допълнителни усилия. Съгласно мандата си ЕЦБ трябва да гледа дългосрочно при проактивното справяне с риска, като нормално с това си вадим полки от миналото откакто публикувахме ръководните си насоки за банките за необслужваните кредити, продължаваме да работим за по-нататъчни мерки за справяне с този проблем. Винаги сме работили много прозрачно в тази област започнахме процедура на публични консултации за проекто сроките през септември 2016 година и още тогава обявихме, че с това няма да приключи работата ни по необслужените кредити, като възнамеряваме да предоставим и наръчник за най-добри практики за в бъдеще. Очевидно е, че не можем да се съсредоточим върху съществуващите натрупани необслужвани кредити, но трябва да се избегне подобно натрупване за в бъдеще. И сега е момента да се предприемем подобна мерка, като си има предвид много положителната економическа конъюнктура в Европа в момента. Трябва да се възползваме от натрупаната инерция, за да предприемем мерки, насочени дългосрочен план в бъдещето, предвид положителният економически период. В момента изготвяме проекта за допълнение към ръководните насоки за необслужените кредити, както съобщихме и на 4 октомври. Предоставяйки на кредитните институции нови е, възможности за справяне с, с, с необслушваните кредити, от 2018 година би следва да се приемат такива мерки за избягване натрупването на такива кредити до сега. В проекта допълнението се предвижда, предвижда, че всеки необезпечен кредит би следвало да бъде напълно покрит до две години след като е бил определен като необслужван за обезпечените кредити периодата от 5 години, като тези изисквания се прилагат към всички нови необслужвани кредити, класифицирани като такива след 1 януари 2017 година. Като разбира се, това за сега е проект от допълнението, но всичко все още подлежи на обсъждане ако се стигне до решението, че нашето предложение не е толкова адекватно, Колкото а, сме искали, като сроковете, които сме предвидили, е един от елементите, които подлежат на обсъждане. Държа да подчертая, че допълнението, за като бъде прието, попада в надзорния мандат и правомощията на ЕЦП и попада в инструмент само по стълб втори, тъй като се предвиждат а, целенасочени надзорни мерки след а, а, специфична оценка на всеки конкретен случай. Това, ня... и, тези правила няма да се прилагат автоматично, да го подчертая. Допълнението е ясно пояснява, че за да има повече прозрачност и да се гарантира равнопоставеност, имаме такива надзорни изисквания по отношение на новите необслужвани кредити. И както, и, както банките, така и другите санкционни страни непрестанно искат от нас подобни обсъждания. От самото си създаване, от самото създаване на надзорните ни правомощия, винаги сме били много прозрачни за дейността си, включително и по отношение на непропо, не право обвързващите изисквания от, относно количеството, като например препоръките на ЕЦБ за разпределението на дивидендите или пък а, тълкуването на предложеното допълнение като засягащи единствено и само стълб втори. Това е оценката и на Европейската комисия. Ако не е такъв случай, ще се окаже, че Европейският един надзорен механизъм, за разлика от всички други водещи надзорни инструменти няма да имат възможност по този начин да влияе на тази ключова за, ключов елемент на уязвимост на Европейската банкова система. Освен това, както беше докладвано от председателя на Еврогрупата на пресконференцията в, в януари, като цяло има подкрепа в Еврогрупата за този подход. Проектът отпълнението беше публикувано съгласно заключенията на съвета за необслужваните кредити от юни и

ние спазваме именно тези препоръки на съвета. Бих искал също така да ви припомням, че за да гарантираме пълна прозрачност и за да получим нужният принос от страна на заинтересованите страни, все още не сме взели някакво решение, освен решението да започнем публични консултации за, за проекта на текста на допълнението, като този процес ще продължи до 8 декември 2017 година. ЕЦБ много внимателно ще разгледа всички коментари, които ще получим преди да излезе с, с окончателната версия на допълнението. А сега няколко думи за подготовката на Брексит. След като Обединеното кралство за своето решение да се оттегли от Европейския съюз, ННМ непрестанно разговаря с редица банки, които са пряко засегнати от, банк, от Брексит. Близо 50 банки пряко са се свързали или с ЕЦБ, или с националните компетентни органи, в някои случаи дори повече от веднъж. Някои, особено големи национални банки, които развиват своята дейност в еврозоната от Обединеното кралство вече напредват с изготвянето на своите планове за изваредни обстоятелства, като някои от тях вече са предоставили своите официални искания за лиценз или удължаване на лиценза към ЕЦБ или към националните компетентни органи. Някои банки обаче все още забавят изготвянето на решенията за преструктуриране в очакване да се види какво ще се случи. При оценката на плановете за преместване, които са ни поставени до сега, ЕЦБ изрази някои притеснения за някои слабости, особено тенденцията да се създават фиктивни или празни банки в отделни части на банковият съюз, като по този начин да се обслужват целите на тези банки, които към момента бяха разположени в Обединеното кралство. Освен това има и тенденция за преместване на дейности, които на практика са банкови дейности към инвестиционни фирми или клонове на банки в трети страни, които по този начин попадат извън положеното поле на европейският на, на единият надзорен механизъм и тук имаме нужда от вашата помощ, за да се доизясни законодателната рамка Смятам обаче, че трябва да се засили ритъмът на подготовка за въздействието на Брексит върху банките от е, в Банковията съюз и се надяваме да ни подкрепите в тази, в тази наша инициатива. Наскоро получихме, подвършихме, извинете, анализът за чувствителност на лихвеният риск в банковите портфели, който е всъщност надзорният стрес тест за 2017 година. Подробностите по публикувани на нашия вебсайт и те ни, ни получиха три основни неща, които споделя с вас. Първо, оказва се, че изглежда всъщност, че е ограничена експозицията на банките по отношение на лихвените рискове, като, като цяло внезапно увеличаване на лихвените проценти има положително въздействие върху нетните лихвени, лих, нетните приходи от лихвени проценти по голямата част от там банките което ни успокоява при евентуална опасност от прекалена концентрация на рисковете. Тези общи заключения обаче в голяма степен зависят от надежността на предвижданията на банките за поведението на потребителите, които могат да се променят за в бъдеще. Така, например, банките принципно смятат, че разходите за древните депозити ще се запазят дори и при рязко увеличаване на лихвите. Често обаче подобни предвиждания е, се основават на поведението на е, потребителите при намаляващи лихвени е, проценти, но може да се повери, промени поведението на потребителите, когато започнат да се увеличават лихвите по депозитите. И сега водим задълбочени преговори с, с отделни банки, за да можете да се съточат в по-голяма степен на своите предвиждания. И накрая се оказва, че някои банки използват деривативите, свързани с лихвените с лихвените рисква не само за хеджиране, но и за да поставят активите си в други, елемен, други елементи на портфелите си от активи. С това приключвам встъпителните си думи. Готова съм да отговоря на въпросите ви. Много ви благодаря. Да, много на колегите, които със сигурност ще искат да ви зададат въпроси. Притеснявани тенденцията мерки, които се приемат в конкретни случаи за за конкретни институции да се превърнат автоматично в прилагани повсеместно мерки. Ако това, което казвате, в момента ни се доволява, т.е. да има преглед всеки отделен случай, да няма автоматично прилагане на мерките, но ми се струва, че има какво да се подобри. и Се надявам ННМ да го направи. Първи думата има господин Возати. Uh, благодаря, господин председател. Госп... Благодаря, госпожа Нои, за това, че ни дадахте така една представа за допълнението към насоките за необслужените кредити. Доколко този, това допълнение ще бъде необвързващо? Е, не е много ясно дали наистина този, допъл... това допълнение ще бъде необвързващо. Защото същевременно в него се съдържат е, някои задължения за банките. Е, казахме, че, че се че се допитахме до правната служба на парламента, е, която ни отговори, че в този си вид е, нещата не са достатъчно ясни и като че ли в допълнението има е, правила, които отиват отвъд предвиденото. С какво, какво ще бъде последицето върху банките в период на стрес? А примерно, ако сме жертви на допълни... допълнителен, на нова, на нова криза. Банките ще трябва да бъдат задължени да формират допълнителни резерви и провизии. И още един по-общ въпрос. Европейската комисия неодавна прие е, съобщение относно е, завършването на банковият е, съюз и намаляването на рисковете за банките. Предлагат се и нови мерки, свързани с Европейската схема за защита на депозитите Е, в момента обаче има блокиране в съвета по тази тема. Аз, е, моя въпрос е как бихме могли да деблокираме ситуацията, за да бъдат защитени депозитите. Е, тук не, днеска, може би, нещата ще се изяснат до известна степен както подчерта и вашият председател, както казах и аз, няма да има автоматично приложение на правилата. има различни тълкувания на, на текста. И при всички случаи, предвид най-разнородните мнения, става ясно, че проекто, допълнението може да бъде е, усъвършенствано. Така че нека да видим какви ще бъдат мненията, какви ще бъдат реакциите. Като Разбира се, ще вземем предвид всички препоръки и е, правни насоки, които постъпят. Между декември и началото на следващата е, година ще трябва да обсъдим нещата, дори ако трябва по време на коледната почивка. January 2018 is not the... Да. А, е, може би Разбира се, трябва да, да, да видим сега. Аз не, не мога да реша сама. Но може би колегите ще решат, че ни е необходимо малко повече време, за да можем да вземем предвид и обсъдиме всички препоръки, които ще ни бъдат отправени. Психологически ефект Да. В момента той не се усеща, но според статистиките на ЕЦБ, банките в момента са солидни, економическите условия са добри, трябва да се възползваме от конюнктурата защото една, една, една последваща криза ще бъде много тежка. Ние знаеме, че подобна криза ще има. Криза ще има, но кога ще бъде това, това, а, това ще бъде много, с много тежки последици за всичко. Но при всички случаи а, това няма да стане в а, близко време. Колкото до банковия съюз и неговото завършване и какво трябва да се направи. Мисля, че сега е момента да завършиме банковият съюз. Ще ви дам един пример. Ето банко... Пример с Банко Популар, ако не беше купен от, банката, от Банко Сантандер, ще трябваше да бъдат обещетени вложителите. И, е, и като, като цяло ситуацията не е много нормална. Трябваше да се създадат филиали в Португалия, за да могат да бъдат обещетени вложителите. така че необходими са инициативи, за да се деблокира а, от, с политически средства блокажа в съвета. А, аз смятам, че е абсолютно необходимо да се при, да се завърши банковият съюз, да се създадат наистина условия за доверие в банковият сектор, нещо, което е от основно значение. Може би ще да да, ще отговорите на следващият въпрос. Пер, бер, Перванш Берес. Благодаря. Аз искам да се върна към въпроса за необслужваните кредити. Благодаря и за въпросите, които бяха зададени. И може би трябва да се изясни въпроса за влизането в сила и начина по който ще се прилага този документ, е, защото е, в това изслушване ние ще трябва да изчакаме резултатите от консултациите и наистина това е добра информация. Искам да ви попитам за Агенцията за надзор ЕЗА и техния преглед, защото очевидно това ще е, има много допирни точки с органа, за който вие отговаряте и искам да попитам дали има някаква връзка между надзора и другите форми на контрол, така както се предлага от комисията. И е, освен това искам да ви задам един въпрос във връзка с метода, който вие прилагате по-специално оценката на една банка, дали тя трябва да фалира или не. Става дума за случая Банка Популар. Е, там се прави оценка на такава ситуация и това има въздействие върху възможността за рекапитализация на банката. И разбира се, имаше дебат във връзка с условията за оценка и аз мисля, че това е важно да се върнем отново на този въпрос. Още веднъж благодаря за направената от вас оценка на ЕДИС и припомнянето, че ние имаме фули флеч, защото от наша гледна точка съобщението на комисията не допринася за Fully Fledged Insurance и аз се надявам, че парламентът би могъл да внесе корекции тук. Uh, Благодаря. В момента знаете, че правиме преразглеждане на регламента за ЕБА за Европейския банков инструмент свърши изверено много работа, тъй като даде възможност за един една оценка на свършеното през 2016 година. Необходимо е допълнително да използваме ЕВА, за да можем да направим оценка на баланса на банките. Защото в, без този орган ще, ще, да бъдат необходими да прегледи на 19 структури, на 19 рамки. Но имаме известна тревоги относно предложението, свързани с ЕБО. В... Имаме чувството, че предложенията такива каквито са в момента има като че ли някак е, така е, внасят е, известно объркване в е, правомощията на различните надзорни органи и по-специално предложението за е, централизиране на планирането, според нас не не е, е, уместно. Смятаме, че е, отпадането на известни компоненти на гъвкавост биха затруднили по-нататъчното функциониране. също така ЕБО също така одобри стрес теста за 2017 година. До сега тази работа се извършваше от един малък независим орган, а това е всъщност правомощие и задължение на надзорния орган. Също така, как да има повече европейска насоченост? Аз Смятам, че начина за е, на гласуване в ЕБО не е най-подходящия. Не съм убедена, че е, директора трябва да гласува. и че ние няма да се присъединиме към управителния съвет, докато нещата не бъдат изяснени. Що се отнася до пруденциалната рекапитализация, тук основните компоненти са записани в законодателството, в нормативната уредба. Значи, рекапитализацията трябва да, да осигури а, оперативността на институциите в последствие защото не трябва банките да чакат е, много дълго да получат разрешение за рекапитализация. Това е, се отразява отрицателно на тяхната дейност и има и отрицателни последици за вложителите. Ам... Спор... Затова аз лично смятам, че трябва да се промени методологията и да има ускоряване на процеса. ли факса? Имам е, четири кратки въпроса за вас първо. Какви последици ще имат високият леверидж от 5%. Сега вярно е, че европейската економика се развива, но все пак бавно. Ако има един мораториум повече от два дена, това може да, позв... да позволи или да даде възможност на трети страни да използват своят още опционални е, варианти. Смятате ли, че е, два, два, решението този срок да бъде два дена е добро решение. Е, необслужените кредите. Сандър Лунес в доклада си твърди, че държавите членки и самите банки трябва да поемат отговорност за необслужените кредити. И трети. Можете ли да ми обясните защо трябва да има централизирана система за издаване на разрешения, след като различните пазари биха могли да го правят. Знаете, че по време на преговорите по Базал 3 Европейският съюз не беше привърженик на допълнително използване на леверечния процент. и е добре да имаме различни методи за изчисляване на капиталовите изисквания. Европейските банки така има добри резултати. Няма изискване за 5%, но като, като, като цяло те ще бъдат 5,1% за по-крупните мащабни институции. Ние не смятаме да падаме под този процент. Колкото до оздравяване или не оздравяване, когато обсъждахме това с госпожа Кени и когато говорихме за Банко Популар, тя смяташе, че това е чисто оздравителен инструмент. Аз не смятах така, но сега си променя мнението след случая с Банко Популар. да има преоздравителен мораториум е полезно. Защото не може една банка да навлезе в оздравителна процедура, да речеме, в средата на седмицата. Винаги е, е, би, е по-добре това да стане, да речеме, в петъка. Когато стават особено когато става дума за банки, които изпитват и затруднения с ликвидността. Да, знам, знам че срока по принцип е кратък, но той, е, той, той е, е необходим. Без е, мораториум или без този срок няма да има възможност да се обслужи е, прилично първият клиент, който ще се появи в е, първият работен ден след изтичане на този срок. Вие казвате, че държавите членки отговарят и са отговорни за е, необслужените кредити. Да. А, експозициите са и не, необслужените експозиции са, отиват доста отдават е, правомощията на, надзорния, на надзорния орган до, до, до сега не сме имали възможност да направим някакво сравнение на правните рамки на различните държави членки, за да установиме къде има по-добри практики и къде не. Но постепенно държавите членки променят правните си рамки в момента. Енрике Шамбон. Си, месье президент. Господин председател, имам три въпроса е, към мадам Нуи, за която още веднъж е, благодаря за това, че представи своя опит и е, информацията, с която разполага. Първо, ние говорим за банков съюз. Ние желаем този банков съюз в е, зоната евро защото иначе няма да има печалба за населението и няма да има нужната солидност. Обаче, когато говорим за банка Популяр, това е банка, която беше купена от италия... Испанска банка. Ако говорим за италианска банка, тя ще бъде изкупена от италианска банка. Броят на потоците, е, трансграничните потоци между банките в различните региони е, е различен. И е, в случая ние виждаме една ренационализация на банката и дали това създава загриженост за вас. Това е първия ми въпрос. Второ, втория ми въпрос е това, за което вие говорихте. Аз се присъединявам към предишните оратори, които а, изразиха безпокойство. Вие казахте, че сте съгласна, че комисията е деблокирала ситуацията и сте доволна от това. Дали става дума за деблокиране или по-скоро за а, нещо ново, а, някакъв нов трик за покриване на реалността? Ние не можем да затворим Банковия съюз, защото няма необходимата отговорност за поемане на риска или пък разпределяне на риска. Дали сте съгласна с новите правила, които се налагат? Ние казваме, добре, и трето, третия въпрос. Аз не говоря от името на консултантска къща за банкови изследвания. Аз говоря от името на европейските граждани, испанците в моя избирателен окръг. На мене ми е все едно регламенти, правила и така нататък, но въпреки това, ние не можем да поемаме повече рискове за финансовата система. Аз разговарях с нашия председател. Да, наистина запасите са едната страна, обаче от друга страна са потоците и наистина ние трябва да избегнем тези нежелателни ефекти за гражданите. Моля, придържите се към две минути. Благодаря по първата ви точка. Да, има нужда от допълнително консолидиране на банковият сектор. Имаме нужда от един единен банков сектор. За момента все още имаме 19 такива, е, които, над които се упражнява надзор от един европейски орган но е необходимо консолидиране на банковия сектор в Европа. Прекалено са много са банките, услугите са многобройни, така че сега не е работа на, на, на надзорния орган да реши кои сливания са добри и кои трябва да се случат, но пазарите, инвестиционните пазари са онези, които ще определят разумните сливания, но при всички случаи ние трябва да направим всичко възможно, за да няма трансгранични препятствия и препятстване на консолидирането. Струва ми се, че бав, макар и, макар и бавно напредваме по в правилната посока. И ще направим, ще направим нещо, всичко възможно да, да, да не се въвеждат или прилагат мерки, които да препятстват а, трансграничната дейност. Що се отнася до Едис? Нещата се променят, обсъждаме ги. От една страна намаляването на риска, от друга страна увеличаване на солидарността. Даваме, даваме възможност на банките за по-малък риск, за законодателният пакет, който в момента се подготвя и е в рамките на и включително документите в рамките на Базъл 3 също а, са в а, този дух. Още, още колкото цялостна европейска система за, гаран, за гаранция на депозитите имаме, толкова по-добре. На необслужените кредити, да, трябва да го направим. Резервите и, потоците, и потоците, но днес говориме за състоянието на нещата в момента, новите необслужени е, експоз... експозиции want to follow up of it. Мат Карти, благодаря ви, господин председател. Бих искал да, да кажа по думи по три теми. Първо, може би знаете, че в момента има един скандал, свързан с ипотеките в Ирландия. Оказа се, че някои от големите банки, някои от които са под надзора на ЕНМ, всъщност са успели да, да изготвят схеми за да краднат парите на голям брой от хората, сключили потечни кредитите. Въпросът ми е, вие наясно ли сте този скандал и дали сте предприели нужните действия или сте гарантирали, че тези, които трябва да предприемат мерки, са го сторили? Разгледащата ли действията на банките, които са под вашият надзор по отношение на този скандал? Вторият ми коментар е свързан с предложението за допълнение към на срока за необслужваните кредити. Съгласен съм с някои от предвидените разпоредби и факта, че те може би не в голяма степен, всъщност голяма степен отразяват съществуващите разлики между държавите членки. единият надзорен механизъм е свързан и с Както знаете, е, с е, регламентът за капиталовите изисквания като основен законодателен е, документ, т.е. съответните би трябвало да имат нещо да кажат по въпроса. Но за мен проблемът не е самият самото предположение, колкото този опит на ЕЦБ да използват възможностите за рекапитализация под надзорният поднадзорните си прерогативи, за да ги за справяне с а, необслужените кредити. Това е решение, което не трябва да се взима на равнището на регулаторите, а на равнището на изкодателите. И не накрая, както знаете, Става дума за МСФО и удължаването му с още а, 5 години. И се питам, ми е, наясно ли сте до каква степен а, това засяга вашите а, дейности от потенциална гледна точка? Благодаря ви, господин председател. Много ви благодаря. Сега по отношение на скандала в Ирландия, който споменахте, може би трябва да го представя с няколко думи за останалите. В рамките на финансовата кримка Ирландските банки бяха пуснали голям брой кредити, които в крайна сметка трябваше да бъдат обезпечени от ЕЦБ и с времето и лихвите по тези кредити стават по-малко по-малко интересни. В някои случаи всъщност те стават с отрицателен на лихва, което разбира се тежи на банките и съответно банките се опитват да насочат потребителите си към други финансови инструменти, които за тях са по-интересни и които надхвърлят договорните взаимоотношения между банката и потребителите. Но ЕЦБ всъщност отговаря само за потенциалният надзор Останалата част от надзорните правомощия си остават на национално равнище. И фактът, че този, че този вид а, ипотеки са свързани с неспособността на банките да изпълнят своите за задължения попада в правомощите за защита на потребителите, ресора за защита на потребителите, който е в ръцете на националните органи, случая на Ирландската национална банка, но не попада в нашите правомощия в ЕЦП. Очевидно е, че когато банки представляват риск или нарушават правата на потребителите, това е притеснително за от надзорна гледна точка, очевидно, че има проблеми с управлението и вътрешния контрол в тези институции. От тази гледна точка трябва да обърнем повече внимание на тези елементи за тези банки. Тоест има и последици за потенциалният надзор, но това не е основната ни задача. Не е основната ни задача. По отношение на необслужваните кредити. Отбелязвам си критиките ви. Всъщност, Ирландия и гуверньора на Централната банка на Ирландия всъщност беше водача в това отношение. Ирландия свършва прекрасна работа в това отношение. Логично да се получим от най-добрите практики, които съществуват сред централните банки в еврозоната. Оттам нататък Европейският парламент иска да ни помогне да се справим с а, необслужваните експозиции. Ще сме повече от доволни, тъй като това е много сериозен проблем в Европа и той трябва да бъде разрешен. По отношение на забавянето на въвеждането на МФ, МСФО 4 за пореден път. Ами, аз съм повече от 3 години вече вземам този пост от 90 години, от 90, началото на 90 години, извинете, работя в Пасевският комитет и винаги сме настоявали да се вземат предвид и не само вече текущите загуби, то загуби, които вече са налични, но и на бъдещи загуби, което съвсем логично изчислява се изискването за капитал, капиталните изисквания въз основа на очакваните загуби и трябваше да се стигна до кризата през 2007 2008 година и чак 10 години по-късно, в крайна сметка, получихме нещо конкретно като предложение от регулаторите на счетоводните методи, трябва да признаем, че от потенциална гледна точка трябваше да се е, преодолее първо, първият а, тежък удар. Оттам нататък няма да подкрепим а, допълнително в, постепенно включване, но първото решение беше разумно, въпреки че аз имах своите резерви в началото this was for everything. Um, Marco Valli. Марко Вали. Eh, Благодаря. Първо, искам да изясня с госпожа Нуи въпроса за становището на парламента. Вие сте го получили вчера и вероятно сте имала време да го прочетете. Аз искам преди всичко да науча какви компетенции са свързани с вашия мандат. Ако смятате да изпълните това, което казахте, са ви необходими по-силни институции, от друга страна вие не можете да превишавате правомощията в рамките на вашия мандат. Така че е, ние бихме искали да разберем как е, могат да се прилагат определени норми от надзорния орган. Най-вече е, необслужваните кредити и международното регулиране трябва ли да се подчертае тази тема? Ако се подчертае това, се променят пазарите. Всъщност, е, поради тези необслужвани кредити пазарите се намират в деликатно положение, банките се опитват да ги управляват, за да избегнат големи загуби. И всеки път, когато вие предоставяте информация, на която пазарите реагират, цените падат. Ние бихме искали да разберем дали има някакво институционално становище по този въпрос. Банките в момента имат нужда от капитали, работят с кредити и то много интензивно при Европейският е, орган ЕСМА става дума за е, такива лоши кредити в размер на 8 милиарда. Така че в този преглед мога да кажа, че не виждам някакъв подход във връзка с тези толкова рискови инструменти. Във всички случаи трябва да разрешите този въпрос, защото тук ние нямаме ликвиден капитал, ликвидно имущество и банките, които са експонирани, трябва да платят сметката за кризата. След това спекулативни фондове извършват се спекулации за начина по който ще се управляват тези необслужвани кредити. Всъщност, вие защо не подходите към решаване на този основен проблем? Well. Много ви благодаря. Надявам се, че днешното разискване вече изясни предложението ни. Ще се прави анализ на всяка отделна банка. Това е индивидуализиран инструмент за надзора. Попада напълно в стълб втори. Давам си сметка, че редица отделни лица или институции смятат, че предложението е много прилича на стълб първи. Очевидно, че редакцията трябва да се подобри. не бива да се самозаблуждаваме. Банките понякога ще имат загуби при справянето си с натрупаните необслужвани кредити. Те трябва да решат кога да си разчистят счетоводният баланс. Това никога не е приятно упражнение, но е полезно и дава възможност на банките да изпълняват а, пълноценно ролята си, т.е. да финансират а, економиката и мога само да ви насърча да прочетете да се запознаете с а, речта на председателят на ЕЦБ, произнесена в а, вторник. От нея става много ясно, че статистиката на ЕЦБ, която е много висококачествена статистика, показва, че банките, които имат а, голям а, набой натрупани необслужвани кредити, отпускат по-малко кредити на бизнеса, в частност на МСП. По отношение на активите от от трето ниво, вече ви казах, че разглеждаме всички равнища на риск, независимо откъде идва той. И много-много сериозно гледаме на активите от равнище 3. Имаме много и, и правим оценка на аспектите за риска на пазара, и в рамките на прегледа на вътрешният модел разглежда и самият надзорен процес, надзорен преглед и включихме и активите от равнище трето. Но е факта, че следствие на кризата всъщност банките вече не искат да поемат подобен вид риск. Опариха се и вече не искат такива рискове, но всички сме хора, банките също управляват от хора, хората забравят и в един момент отново ще подновят тези този вид поведение и затова ще излезем и с, с наръчника за финансирането с леверидж, което, което е изкушаващо води до поемане по-голям риск на пазара, когато няма достатъчно други средства за набиране на финансиране. А, също така държа да ви отбележа, че е, активите от равнище второ и трето на международно равнище попадат в две елемента, които определят е, изискванията за капитала. Едната е свързана с сложността, а другата е свързана с е, възможността за преструктуриране. И двата елемента са напълно е, обхванати. Държа да отбележа, че много повече банки фалираха заради опасности свързани с кредит, отколкото опасности свързани с пазара. И се опасявам, че все още е, че му опасвам това отново да се случи, ако не се справим с натрупаните необслужвани експозиции. Благодаря, Бердар Моно. От няколко седмици се намалява обхвата на банковия сектор в е, Европа. Е, става дума за банки, които не бележат печалби. Вие дори желаете изчезването на много институции чрез е, фалит. Всъщност, може би, е, това е парадоксално за един надзорник. Аз имам три основни въпроса. Първо, вие казвате, че ние трябва да се изправим пред е, фалита, пред несъстоятелност, е, обаче това може би не е достатъчно за свръхзадължените държави, които не могат да подкрепят една банка при това положение и след това модела за финансиране и разликите по този модел между европейските и американските банки. Ние не можем да наложим изцяло американския модел и е, след това е, едва ли ще възразите, че една средна по големина банка е, всъщност извършва анализи на економическите и Enfin, vous appelez également банковите рискове, е, вместо да участва на пазара. След това е, трансграничните сливания, това е същото. Една местна банка по-скоро може да финансира малките и средни предприятия е, и местната економика, отколкото една голяма международна банка. Също така тези трансгранични големи банки имат и други негативни въздействия. Наистина ние трябва да си спомним кризата от 2008, защото има разклонение тази криза в целия свят. Ние виждаме каква е какви са трансграничните връзки в Европа, каква е печалбата от тях и това задълбочава ли вътрешния пазар. Всъщност, ние би трябвало да ограничим и да разпределим риска колкото е възможно. Трябва, разбира се, да спазваме и е, глобалните критерии, както и е, критериите за взаимна свързаност. Благодаря, че ми задавате е, този въпрос. Е, е, вероятно, преводът не е бил съвсем коректен на това, което казах в, на английски и на испански. Позволете ми обаче да продължа на английски за да е по-лесно за всички. Определено не искаме да се стига до фалити или до решения, основаващи се на опасност от фалит. Това е много мъчително и за нас, и за инвеститорите, и за депозиторите, и за останалите банки, защото има опасност за прехвърляне на риска и смятам, че трябва да се избягват фалитите, колкото, колкото това е възможно. Но ние не разполагаме с нужните правомощия и не е наша работа да се опитваме да избегнем всеки фалит на всяка една банка. Действаме в контекста на пазар и ако банките отказват да чуят това, което им казват надзорните органи, предпочитат да вземат а, смели, бих казал, дори авантюристични решения. Ако управителните им съвети не си вършат работата, няма как да предотвратим фалита на такива банки. По отношение на нуждата от консолидиране на банковата система и факта, че имат прекалено много банки, не е в всяка държава членки, но в Европа като цяло, действително Но ако сравните общият общите банкови активи към БВП на региона, очевидно, че не сме в същото положение като много други държави или региони. Също така голяма част от банките чисто и просто не могат да си позволят разходите свързани с капитал, който натрупват чисто и просто и това няма как да е дългосрочно устойчиво. И затова тези банки би следвало да направят преоценка на устойчивостта на бизнес моделите си и ам, може би има прекалено голям капацитет на банковите услуги. Това би трябвало да се, проблем, да се разреши по-скоро с сливания, отколкото с фалити. Може да става въпрос за валити на, извинете, сливания на национално равнище. Нямаме нищо против подобни практики. Често те имат, те водят до полезни взаимодействия, се оказват по-лесни, защото ги няма всички проблеми, свързани с капиталните изисквания в рамките на надзорният, надзорния механизъм. но е жалко, че банките не се възползват а, оптимално от възможности за полезно а, взаимодействие и фактът, че систематичността може да се оценява на равнището на еврозоната, а не само на равнището на отделната държава членка, особено за малките държави. Така че да, нуждаем се от по-голяма консолидация на банковата система, а пък самите банки ще вземат решение как точно ще изглежда тази консолидация. А нашата работа е да направим оценка на тези предложения за сливания, за да гарантираме, че те са устойчиви, безпроблемни и ще бъдат напълно безопасни за потребителите на тези банки. Но не ние можем да казваме на банките с кого да се сливат. Но пак аз съм по-добре сливане, отколкото отричане на проблема за прекалено дълго и в крайна сметка фалит, защото прекалено дълго банката отрича, че има някакъв проблем. Господин Кирцус. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря госпожа Нуи за интересното представене и да попитам как се развива гръцкия банков сектор. има отбелязан напредък в областта на фискалната система, но според мене в банковия сектор нещата все още са много нестабилни. Има много съмнения относно това, че банките не могат да се справят с големия процент необслужени кредити. Плюс това а, има противоречие между а, обещанията на управляващата партия и правеното. И в ед, едва, едва ли в, бър, бълко, в, бър, в скоро време банките ще могат а, да финансират развитието на економиката, която всъщност ще стагнира. А, що се отнася до нов, но новите прави, правила за необслужените кредити, те събудиха много тревога в банковият сектор – а, и има опасение, че техния брой някак ще се увеличи с 25 до 30%. Европейските банки трябва да намерят а, унези методи, творчески методи, които да помогнат за укрепване на гръцкия банков сектор. Можем ли да, да, се, да се приемат позитивни мерки за да се избегнат допълнителни осложнения, пред които да са изправени е, гръцките банки. Гръцки, гръцките банки направиха големи усилия за а, справяне с необслужените експозиции до сега. Но предвид обема на тези кредити е трудно. Трудно е защото е необходимо първо да се е, промени правната рамка, но и това вече е направено. И сега а, така на лице са резултати от тези промени и като че ли сме тръгнали в правилната посока. Искам да ви припомня, че гръцките банки както и другите европейски банки, ще бъдат подложени на стрес-тест от ЕБО през 2017 година, така че нещата ще станат много по-ясни и ще може да се оцени кои мерки и усилия са дали резултати. Не искам да навлизам в подробност. Спида е, е, и... проблемите се решават с различно темпо в различните страни. Някои успяват да ги направят, да, да, да постигнат това много бързо, други не. И това въжи и за Гърция. В Гърция нещата все още не са се върнали в нормалното русло. Все още има много предизвикателства, които трябва да бъдат превъзмогнати но основният е, ни приоритет е, е банките да имат е, печалби, т.е. те да могат да реализират печалби на основата на капитала, така както е било преди кризата. Благодаря. That you that your proposal... Вие казахте, че предложението за необслужените кредити е за момента само проект, който може да се усъвършенства. Това е добре. Защото според мен това предложение трябва да бъде е, променено значително, за да се постигне едно по-балансирано предложение, т.е. да се излезе с ново по-балансирано предложение. А, просто аз смятам, че това а, предложение е абсолютно неуместно, създава нестабилност и е контрпродуктивно, дори що се отнася за а, намаляване обема на а, необслужените кредити. Просто е в противоречие с желанието за економически растеж и банк, стабилност на банковият сектор. Вие от, от една страна казвате, че в банковия сектор не разполага с достатъчна капитализация и а, най-вероятно последиците ще бъдат продажба на активи и съответно а, дис, а, нарушение на, на бала, не, не, не постигнат а, баланс. Най-вероятно това ще се отрази и е, на а, кредитната дейност, т.е. която ще спадне и съответно на цялостната економика. Втория проблем. Необвързващ необвързващият характер на инициативата. Ми някак си нещата не са убедителни. Разбира се, че обвързващо. Имаме, но имаме е, коли, количествени очаквания. И и самия факт, че предвиждате надзорни мерки, корективни надзорни мерки, доказва неговата, неговия обвързващ характер. А разглеждането на всеки отделен случай, ми това е нормална практика. Но аз, но като, като, като, като цяло обаче Нещата са неясни. Какво ще бъде приемливо? Как... А, но като цяло а, документа има обвързващ характер, а това е незаконно. И... Ам, правилата и мерките в момента въжат които въжат за кредитите, ще, ще въжат и в и за в бъдеще. Не може да няма ретроактивен ефект, след като е, правиме оценка и на е, е, натрупалите се необслужени кредит. Благодаря. Да, ние трябва Казахте, че трябва да вземем, да разгледаме много сериозно резултатите от консултациите. Да, ние винаги правиме това и, и, и този път ще вземем предвид абсолютно всички мнения и препоръки сега оценка на последиците. Ами непрекъснато има нови необслужени кредити. Не става дума само за тези, които в момента са категоризирани като такива. Но, но и, и нови а, следствие на заеми предоставени в, след кризата при стабилност на економиката. все още тези, тези заеми са гарантирани и няма да бъдат необходими продажби на активи. Казахте, че най-вероятно не съм успяла да ви убеда, че а, проекта няма обвързващ характер. Аз, аз твърда това, но може би ще трябва по някакъв начин да а, го направим по-очевидно. Благодаря. Два въпроса, госпожа Хъбнер. До, за доклада на комисията от октомври. Като цяло прегледа има положител, е положителен, но има и препоръки. В доклада на комисията се казва, че ЕЦБ често класифицира а, а, органите, които надзирава, над които упражнява надзор по а, различни критерии. С, а, можете ли да ни кажете как, какви са методологиите, които използвате с а, предвид а, прозрачността? И какви са правилата на прозрачност, които и това свързано ли е с а, решенията и на проблемите, така както ги превиждате вие? Колкото до решенията на надзорния съвет и отношенията с ЕБО. Комисията излиза с препоръки за по-добро сътрудничество, за избягване на дублиране. Смятате ли, че може нещо да се направи в тази посока и доколко искате да постигнете такова по-добро сътрудничество? И последиците от Брексика, Брексита. съществува риск инвестиционните фирми да не могат да продължат дейността си така както сега и да избягват прилагане или спазване на, изиск, на капиталовите изисквания. във връзка ли сте с комисията за, по въпросите свързани с избягване на подобни рискове? Що се отнася до класифицирането с цел повече прозрачност, абсолютно сте права. Трябва наистина да обясняваме и да обясниме по-добре какви класиф... какво класиране и класифициране извършваме и защо Но да, трябва да се обясни защо различните банки са в различни е, класове или в различни групи. По принцип самите банки разполагат с тази информация. Сега, що се отнася до класифицирането, ние сме длъжни да спазваме правилата за поверителност и трябва да бъдем предпазливи. Така че не можем, не можем всичко да изложиме на а, публично, защото това може да доведе до а, изкривяване или проблеми на пазарите. А, но а, при всички случаи ние и генерална и комисията и ние бихме могли да и можем да, да, да дадем обяснение на заинтересованите страни, ако това е необходимо. Колкото до техническите стандарти на ЕБО. По, по принцип, обикновено няма такива. Ние просто трябва да, трябваше да решиме как, как да действаме предвид 19-те различни системи. Т.е. да намерим една единна система. Така че, за да избегнем риска от не, не, не, не, недостатъчно взаимо, взаимосвързаност и последователност на действията с ЕБО. А, нещата са както по стълб 1 и стълб 2 имаме 19 различни системи. Що се отнася до инвестиционните предприятия или фирми от Лондон в правилата, в Обединеното кралство. Някои големи фирми могат да бъдат обект на надзор по същия начин като банките. Ние при нас такива правила няма. Те са, подобни правила съществуват само в Единеното кралство. В крайна в Лондон бяха седалищата на големите инвестиционни азиатски или американски банки или, или те просто имат филиали в Лондон? Така че в момента сме изправени пред два проблема – ако няма промяна в правилата, системичните трябва да продължат да бъдат обект на надзор в противен случай просто ще има някакси празнота и нещата ще опрат до 19, до 19-те национални органи на надзор. А, и те, може би, не, не разполагат с необходимата експертиза за това. Всяка. Thank you, Chair. Um, um, uh, Madam Nui, I have two questions for you. Господин Вишкер, благодаря ви. Господин Ной, имам два въпроса към вас. Първият е свързан с а, плащането на дълга. Очевидно е, че а, сеньорният ще изплащане на сеньорен дълг в някои отношения е много ниско. И се питам дали ЕНМ е, М е разгледал въпроса дали става въпрос за големи разлики между равнището на риск в дежните банки или това може да се дължи на неясната терминология, която излишно обезличава разликата между различните категории дългове като може да доведе до познати проблеми с потребители, които използват подобни инструменти. На вторият ми, вторият ми въпрос е свързан с а, надзора за CCP, с които според мнозина са пряко свързани с стабилността на банковата система като цялата. Въпросът ми е дали надзорната на третата по голяма по трета по големина банка в Малта е, е във вашият под надзор, но много други големи значими банки излизат извън тази система. Не смятате ли, че Брексит е добър повод да се преразгледа проблема, търсящият законодателен мандат и да се разгледа една истинска система за надзор на всички систематични значими институции. Because she is in the process of deciding what uh, exactly is the desirable amount uh, of money. Няма да отговарям аз на въпрос, който не попада в моят ресор, но съм съгласен с вас, че трябва да осигурим нужната сигурност за инвеститорите. Действително има неяснота за отделните категории продукти. Също така смятам, че регламентът за възстановяването и реструктурирането е много неясна в момента след това е свързана с разходи, защото инвеститорите винаги смятат, че е по- че, че по-опасната система Тоест, смятам, че първата ни цел трябва да бъде да осигурим нужната сигурност за инвеститорите, т.е. да знаем какво е равнището на платите задължения, те докъде са стигнали в, в съответната категория. Също така бих искала да добавя, че трябва да се положат повече усилия, за да се гарантира, че банките, работещи с древни потребители, са наясно какво е защитено и какво не е. Все още има прекалено много големи случаи, в които банките, търговските банки обединяват цялата си дейност с другите си банкови действия, без да си дават сметка какви са рисковете и самите потребители не са наясно. по отношение на ЦК, смятаме, че всъщност направихме положението още по-рисковано, защото прехвърлихме много от операциите към тях, което, към ЦК, което може би не беше най-добрата възможна идея. А сега мога да изкажа личното си мнение, въпреки че ние не сме го обсъждали на равнището на ЕНМ, но ми се струва, че американското решение на въпроса, т.е. упростяване на системата и случаите, в които си си едно ЦЦП е смята систематично да попада под надзорната рамка и се смята като, като значим банкова институция. Това е, улеснява системата за надзор, а в днешната система има много голям брой участници в процеса, съгласно ЕМИР. което допълнително осложнява въпроса. Няма много какво да друго да кажа по темата, но да, действително ми се струва, че опростяването ще помогне. Приветствам, например, възможността ЕСМА да бъде надзорният орган за тези централни контрагенти, но, а, пак казвам, за мен най-важното е системата да е възможно най-опростена. А да не се от тези огромни колегиуми от много хора, които не са най-ефикасният метод за работа, когато трябва да се взимат бързи решения. Но това личното ми мнение, пак казвам, не сме обсъждали този въпрос в надзорният Comitet na ECB. Благодаря ви. Фулва Мартучело има думата. Си, грация, президент. Ma eh, е, il parere che è stato consegnato ieri giunge е, Становището, което почва вчера, кара да стигна до извода, че проект, е, проект допълнението създава един механизъм, възоснова на който се очаква от тази институция да спазва а, изискванията, определени в допълнението. А стигнали се до не правомерно нарушаване на тези изисквания, това ще се сметне за негативна точка в контекста на процеса за надзорен преглед и оценка. Или казвам с други думи, механизмът има правно обвързващ характер. Защото тогава продължавате да твърдите, че проектът допълнение проект за допълнение няма обвързващ характер, въпреки че, очевид, че очевидно обратното. По отношение на самото съдържание, После ми надзорният комитет повел ли е оценка на въздействието на тези надзорни а, очаквания в количествен но измерения, които ще са е свързани с тези нови изисквания. И ако има такава оценка на въздействието, защото тя не е била предоставена на Европейския парламент, съгласно междуинституционалното споразумение между ЕЦБ и Европейския парламент относно единния надзорен механизъм. И накрая задължението за пълно покриване на необслужните кредити, две години за необезпечените и до 5 години за обезпечените ми се струва много строго правило. Можете ли да ни обясните с каква лойка стигнахте до тези предложени срокове? Много ми е трудно да обясня това решение, особено предвид принципа за пропорционалност. И накрая бих искал да ви припомня, че вчера разбрахме, че всички италиански банки, които са включени в списъка, т.е. всички банки, които би следвало да разрешат проблема с необезпечените, необслужените кредити, извинете, са изключили са, били, са получили възможност за оценки включване в системата извините, самото обостояване на системата доведе до негативна реакция от страна на пазарите за е, тяхното капитализиране. Тоест, очевидно е, че системата трябва да се подобри. Не смятате ли, че допълнението в някаква степка, степен по този начин а, е, изкривява пазара? Well, I... Uh Благодаря ви. Ами, аз от начало мога да кажа, че, разбира се, за поеден път го казвам, ще вземем предвид всички добри ваши предложения, особено добрите правни препоръки на правната служба на парламента. Защо стигнахме до тези изводи? Първо, срокът от две, две години, които споменахте ми в дни, 180 дни. Така че срокът, който ни предлагаме, не е най-крайният срок на света по другия срок от 7 години, ами смятаме, че това вече е достатъчно дълъг период от време, за да се покрият и страничните загуби. Ежедневно се обещаваме, че правни документи се губят, че оригинални документи се губят, което засилва несигурността при възстановяването и преструктурирането. А колкото по-голяма е несигурността, толкова се оскъпява и също си извинете, толкова повече падат цените на тези е, необслужвани екскурзии, когато банките се опитат да ги продадат. Проблемът е, че когато има подобни проблеми, те, за съжаление, не изчезват. Малките проблеми се превръщат в големи проблеми, ако не бъдат разрешени своевременно. А вече друг въпрос е какво значи своевременно. Винаги трябва да се до намиране на добър баланс и с радост ще чуя всяко ваше предложение. Very much. Дара. Някои допълнителни коментари по, по същество. I welcome your... При, приветствам намерението да изслушате мненията и да признаете това, че са необходими промени в проекта, за да няма смесване между първи и втория стълб и да няма автоматично прилагане на механизма. защото нещата такива, каквито са в момента, не са подходящи. Колкото до банковия подход, и нестабилността на пазарите, трябва да се избегнат прекалено а, строги очаквания и липса на яснота а, относно а, правилата. Това, това, това води до нестабилност. Трябва да бъдат а, е, оздравени балансите. Знаете, че това е винаги много мъчително. А но трябва а, да, да, да се вземат предвид обстоятелствата на пазарите, където а, все още има разминаване между стойностите и а, продавача и купувача. А, от друга страна, необслужените е, кредити са една отделна категория, която разбира се трябва да бъде взета предвид. И дори и при преструктуриране, когато кредитите не са обслужени, те все, още, те все пак се смятат за загуба. Е, това също трябва да се вземе предвид. И разбира се, трябва да да, да, да внимаваме за начина по който се борави с МСФО. Знаете колко изиска, изискателни са те. Така че все още и кредит, кредитите от трето равнище трябва да бъдат обект на допълнителна оценка. Включително и трябва да помислиме защо изискванията на тези финансови стандарти водат до това, че този продукт трябва да бъде е, премахнат след 5 години. От друга страна, Нашата економика е пазарна економика. Ние сме в Европейския съюз, не в Съветския съюз. Е, нека да оставим пазарите да е, се развиват и разбира се, да се прилагат правилата и да има избор на модели, като се... Но същевременно да има и достатъчно надзор, за да може целият цялата система да функционира, да се премахнат препятствията при трансграничните транзакции. за да може да има една все по-разнообразна и диверсифицирана банкова система. Да, разбира се, надзорните органи в никакъв случай не искат банките да претърпат загуби, да има загуба на, а, на добавена стойност има. Трябва да се вземат предвид обаче различните категории. Знаете, че има правила за различните категории и заеми, включително необслужените, но не, банките не винаги прилагат съответните правила понякога има много големи национални отклонения. Така че даже в някои случаи, в някои страни, където тези кредити са са а, прекалено а, многобройни, че имат всъщност, че, че а, за, кредитите биха могли да бъдат погасени, но а, просто има а, фир, фирми или лица, които просто избягват да а, се издължат. да, МСФО 9 е много налага много изисквания, защото налага необходимостта да се покрият загубите и същевременно да се формират резерви. а, а банките и се позовават на а, очакваните загуби за а, планирането си. Но също, има и банки, които просто недооценяват а, загубите си, очакваните загуби. Случва се. счетоводните правила не, не дават възможност на надзорните органи да имат много точна понякога представа за нещата. За да, може, за да могат банките да бъдат на в по-сигурно положение и да направят необходимите резерви. В много страни Така че винаги ще има нужда от пруденциални резерви, провизии. но е необходимо те да бъдат формирани колкото се може по-рано. И трябва да видим в един окончателен вариант на, на допълнението какво, какви, какви да бъдат а, правилата, особено що се отнася до пруденциалните аспекти. Защото има две, два компонента финансовият и пруденциалния, или счетоводния и пруденциалния. Мисля, че това могат да бъдат моите заключения, а по това, което каж, казахте, господин председател. Ще разгледаме много внимателно вашите предложения и мнения. Благодаря. Беше една много, една много живена дискусия, много интересна. Благодаря ви за казаното. А за това, че очаквате нашите мнения и становища и че ще ги вземете предвид с цел подобряване на текста, защото в крайна сметка всички желаем едно и също да, имам, да имаме необходимите инструменти за намаляване броя на необслужените кредити с цел оздравяване и стабилизиране на банковата система. Благодаря ви. Важна е и датата на влизане в сила, но и да има необходимия срок за разглеждане на промените, така че може би този срок трябва да се удължи. Приветстваме факта, че казахте, че всеки отделен случай ще бъде разглеждан и че няма да има системно приложение. Благодаря ви. So, dear colleagues, we move to, uh... Сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Продължаваме да говорим за банките. Става дума за годишния доклад относно Банковия съюз. Нашия доклад е Сандър Лунс. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. За да направя някакъв последователност между дебата с която Нои и годишният доклад за банковият съюз, вече излезе повдо становище относно допълнението към водните насоки. И това също е важно решение, което трябва да включим в доклада за банковия съюз, решенията на ЕЦП и до каква степен те засягат нашата дейност са е много важен въпрос, с който съм напълно съгласен и тази тема е особено важна за мен, за да не казвам по- нещо по-силно от това. Смятам, че би следвало да имаме същата проверка за легалност, законосъобразността на решението, което взима ЕЦБ по други въпроси. Относно земята доклад, няколко думи а, встъпителни думи. Опитвах се да не отразявам собственото си лично мнение, а да запазя доклада възможно най- безпристрастен. Това беше целта ми за това и в доклада много често се срещат думи като взема предвид и тъй нататък. В някои отношения докладът може би е малко общ, може би просто се прави обобщение на взетите решения и на текущата работа. Това е вярно, но това се дължи на факта, че разчитам и на работата и на приноса на колегите, за да направим доклада малко по-интересно, което няма никак да е трудно преди всичко, което се случи в Банковия съюз през 2017 година. Самият доклад е структуриран по същия начин като миналата година, т.е. три големи части има надзор по структуриране и застраховане на депозитите. Няколко думи за надзора. Взимаме предвид решенията на ЕЦБ в някои важни е, решения по отделни банки през 2017 година. Въпроса за обслужваните кредити, решението за финтек, което също е, мисля, че е важна и тук държа да поздравя колегата, която работи по това досие, което пое своите функции като министър в Нидерландия. Втората част на доклада е посветена на преструктурирането. Започваме с споменаване на случая с Банко Популар. Мисля, че не е за да се обсъди този случай по-общо. Не смятам, че трябва да се избягва, избягва дебата. Дори напротив, убедихме се, че рамката ни беше поставена под беше тествана и Европейският парламент е, трябва да изкаже своето мнение за решението, които бяха взети. В рамките на преструктурирането се постави и въпросът за държавната помощ и задължението за рекапитализация, както и няколко други аспекта. И последната част на доклада е свързана с страховането на депозитите. Е, това е много важна за мен част, защото съм и докладчик по Европейската система за страховане на депозитите. Съсредоточавам се вече върху директивата относно схемата за гарантиране на депозитите, като все още текат преговорите. Предлагам като цяло да направим също, като направихме миналата година по доклада на госпожа Хубнер, т.е. да споменем текущата работа в нашата комисия, като отдадем слушното и на колегата, на на колегата Естер Деланге. Смятам, че работата по схемата за гарантиране на депозитите, схемата за хора на депозитите трябва да си остане там, където работи колегата, защото има специфичен документ, доклад, който ще бъде посветен за ту, на тази въпрос. Някои от данните може би не са съвсем съвременени, междувременно излязаха новите статистики, но тях винаги може лесно да ги отразим. Очаквам с търпение коментарите ви. Благодаря ви. Много ви благодаря. Първо давам думата на докладчика в сянка на НП Деното Хубнер. no, direction. So if you want, I move somewhere else, or I can. Някакъв проблем с микрофона ли? So let's hope this will make me heard. Uh, so I would like maybe to repeat. Надявам се да няма проблем вече с а, а, микрофона. Повресвам господин Лунес, че е запазил цялостната структура на доклада, който започна след доклада на Роберто. Моят доклад и сега третият доклад запазва същата схема, която според мен е много важно от гледна точка на последователността. И целта ни е да подобрим наклонните насоки с функционирането на Банковия съюз. Много от нещата вече ги знаете, те са същите като миналата година но по много от въпросите безспорно ще имаме и разминаване в мненията, затова очаквам и с нетърпение по-нататъчните ни разговори. Също така съм убедена и вярвам, че тази година в добавка към традиционните въпроси, които обсъждаме за първ път, имаме възможност да направим оценка и на първите случаи на преструктуриране Извадихме си блоки, които можем вече да обсъдим в нашата комисия, свързани с доброто функциониране на банковия съюз и евентуалното подобрение в този контекст. Относно надзорната част на доклада бих искала наистина да заслужи в по-голяма степен на надзорната е, роля на, над конкретните банки в рамките на единия надзорен механизъм. Стана ясно, че трябва да разгледаме и е, доклада на Европейската комисия, който беше публикуван през месец октомври. Струва мисля, че там има много подробна, изчерпателна оценка макар че като цяло оценката е много положителна, има и много подробни, конкретни препоръки, така че трябва да погледнем и възможностите за подобрение. Надявам се също така, че ще запазите основната ни цел, а именно текстът да стане цел, целесообразен и да не включваме други въпроси, които не попадат в а, ресора на банковия надзор като такъв и сега, това, което кажа Сандър, именно се придържаме към принципа, че не искаме по някакъв начин да влияем на текущите законодателни дискусии в, в банковията банковата сфера и не само по отношение на досието за застраховането на депозитите. Като цяло ми се струва, че трябва да се опитваме да се ограничаваме в изказванията си. А относно наскоро разгледаните конкретни дела, смятам, че действително трябва да си извадим полуки за бъдещето и би следвало да се съсредоточим върху по-общите поки, които могат да се извадят от опита на трупан през миналата година, особено по отношение на по-добрата връзка между преструктуриране и несъстоятелност, както и нужността да има преразглеждане на изискванията за платежоспособност съобщението, свързани с държавните помощи и много други въпроси, свързани с а, обменът на информация между надзорните институции и институциите, отговарящи за преструктурирането, но съм убеден, че ще намерим начин да си извадим добрите полки от натрупаният опит. За съжаление, продължава се задава същия въпрос, в който не сме разрешили и факта, че банковия съюз още не е доизграден, не липсват елементи от него, трябва да подобрим това, което вече функционира, но смятам също така, че трябва да подчертаем колко е важно, възможно най-бързо да се допълни банковия съюз. И също така смятам, че имаме нужда от един добре балансиран подход, т.е. не бива да се, се а, да проявяваме излишна скромност, заслужава си да подчертаем постигнатият на успех с тази много съществена съществени реформи, които постигнахме в рамките на, економически паричен съюз, чрез създаването на банковия съюз. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Госпожа Делфо има думата. Е, Първо искам да благодаря на нашия докладчик за доклада и също така за неговото изказване. Аз смятам, че в този конструктивен дух може да се каже, че това е положително за изготвянето на доклада. Аз искам да направя две стъпителни бележки. Първо, Поздравявам последователността с докладите от 2015 и 2016 година, защото трябва да се спазват препоръките от предходните години, за да се постигне успех или неуспех в различни спектори, и също така да се запази структурата в трите глави. И освен това, трябва да се види дали има някакви особени събития, които са се случили през предходните години и дали тези събития са били третирани по задоволителен начин в е, смисъл, който е желан от законодателя. Аз искам сега да се спра по-специално на доклада. Искам да изразя моята изненада по отношение на е, съображенията, които за мен са много негативни. Аз смятам, че е, ние трябва да запазим нашата достоверност и трябва да покажем успеха, който е реализиран, въпреки че той не е достатъчен според мен е, главата за надзора, аз мисля, че ще бъде необходимо да се допълни, да се включат други елементи на надзора, като например е, функция на управлението, е, функция на GST, също така прибягване до външни услуги. Смятам, че този въпрос е, трябва да се разгледа. Връзките между отделните компетентни органи, финтек, cyber security. Аз смятам, че всички тези въпроси не са достатъчно разгледани в модела, който е представен в този тип доклад. И сега резолюцията, аз мисля, че това ще бъде много интересно, тъй като а, ние имахме една първоначална рамка, която за тя поставя тези въпроси. Е, там е, се посочват е, ценностите преди и след резолюцията, процедурите, комуникацията между отделните компетентни органи, националните органи, а също така и с органите на други държави членки в банковата система, доколко това се засяга от решенията на дадена банка в друга страна ние смятаме, че трябва да се направи е, анализ на банковата структура на дадените страни, да се види дали има желание или нежелани аспекти. Разбира се, не трябва твърде на, рано да се правят изводи само от един единствен случай, но във всички случаи можем да си направим изводи от случая Банко Популяр и е, това да ни послужи за по-нататъчните ни стъпки. И последната глава ЕЛИС или застраховане на депозитите. Аз мисля, че тук можем да констатираме, че банковия съюз е завършен, тъй като нямаме гаранция на депозитите. И аз следвам правилата, които ние си поставихме миналата година, да не се опитваме да търсим бързи компромиси по законодателните досиета, които се разглеждат с много голяма компетентност от колегите в рамките на различни досиета. И искам да посоча, че съм много доволна от сътрудничеството и се надявам също така, че нашия доклад ще бъде полезен. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Господин Тремоза има думата от името на АОДЕ. Благодаря, господин председател. Ще си изкажа от името на господин Тири Корние, който отсъства днес. Господин Корние смята, че проект от докладът, изготвен от колегата Сандер Лунес, е добра отправна точка. Той смята също така, че би било добре да се допълни проект от доклада. Господин Корние смята също така, че би искал в а, доклада по-ясно да се заяви, че банковия съюз е нещо много положително. Да, разбира се, е готов да обсъди начинът, по който може да се обединят и обобщат постигнатите напредък, постигнатият напредък и факта, че Европейския парламент насърчава доразвиването на Европейският банков съюз. Господин Кроние подкрепя третият стълб, а именно създаването на е, европейската система за застраховане на депозите, но за това трябва да се доизгради банков съюз и да има по-голямо доверие в него. Той като да се обсъдят някои конкретни а, точки от доклада, като например точка 8 и 10. И също така господин Кроние смята, че за да се разреши проблема с необслужваните кредити, не може да се работи само на национално равнище. Тоест, да би искал да се намери някакво европейско решение. И гос... накрая господин Корние приветства акцента, който се поставя в доклада на прозрачността и по-добрата комуникация. Накрая, той смята, че би било добре да се споменат в доклада и киберсигурността и Брексит. Благодаря ви. Благодаря ви. Не виждам господин Виегаш дори пък господин Охтасън, но виждам, че господин Валия, е тук имате думата. Е, е, Благодаря. Аз мисля, че по този доклад имаме доста различни политически позиции, които не винаги, разбира се, споделяме. Не винаги се споделя тази загриженост за необслужваните кредици. Въпроса за надзора и симетрията твърде много се подчинява на въпросите и проблемите на реалната економика. Всъщност, един кредит трябва да води до по-голямо търсене и по този начин до съживяване на економиката. Става дума не толкова за проблемите за имуществото на трето, равни, на трето ниво, става дума всъщност при тях за а, много ликвидни активи. Трябва да се вземе предвид това в по-голяма степен. Има спекулации на пазара и цените са волатилни. В случай на криза мога да ви гарантирам, че неликвидни ценни книжа, които се обменят на регламентирани пазари, ще представляват рискове за банките и традиционната банкова система ще бъде разрушена в полза на спекулативно действащите банки. В хода на економическия цикъл това ще създаде големи проблеми. Смятам, че това трябва да се отрази в доклада. Може би бихме постигнали съгласие по едно компромисно предложение – и е, след това парламента трябва да вземе отношение към приложението, това, което беше казано от правната служба. Така че аз бих прочел с удоволствие в доклада нещо във връзка с определене на правомощията на ЕЦБ в надзорната система, е, също така и за компетенциите на съвета и парламента, абстрахирайки се от резолюцията и Бел-Ин по бейлин всъщност. Ние сме против тази система, защото принципно не представлява стъпка към банковия съюз. Има концепция за универсална банка. Банките, които извършват кредитни сделки и е, финансови сделки, те са смесени в случая. И това създава проблеми, защото отговорността ще се носи от е, спестителя или от данатокоплатеца, както ние виждаме. И в случаи, в които трябва да се спасяват банки, те ще бъдат изложени на риск. Един спестител или данакоплатец не трябва да гарантира спекулативни дейности на банките. След това за публичните помощи равнопоставеността между държавите членки тук не се гарантира. Много милиарди публични средства са изразходвани за подпомагане на банковите системи и разрешаване на неясни ситуации с необслужвани кредити. От 2011 до 2013 година стотици милиарди евро бяха вложени в германската, френската и нидерландската система, други страни като Италия не го направиха и днес имат проблеми. Тези въпроси, според мен, трябва да се разгледат по по-прозрачен начин и тази симетрия да бъде показана, съответно, по третия стълб е, за крила на спестителите, ако има такава закрила и реално споделяне на риска, смятам, че това би представлявало подобрение, защото в италианската конституция, но и в конституциите на други държави се съдържа правото на спасителя на закрила, т.е. това е негово конституционно право и в случай на криза неговите спестявания ще бъдат защитени без цялата банкова система да се поставя на опасност. Радвам се на едно добро бъдещо сътрудничество с доклада, докладчика. Знам, че позициите ни са различни, но мисля, че ще можем да ги сближим. Yes, for the ENF, Mr. Anemans, Please. Thank you, voorzitter. Uh, eh, die zich verontschuldigt. Да, аз замествам госпожа Каполези, която се извинява, че не може да присъства днес. Аз бих приветствал факта, ако ние можем да а, излъчим докладчик. Вероятно, отново това ще бъде възложено на Перванш Берес, заедно с НП, е, но както и да е, колегата на, доклада на колегата Лонес казахме, че този доклад трябва да бъде безпристрастен. Той не е изложил своето мнение, но за съжаление не установявам това. Е, не се поставят искания в е, доклада. Той подкрепя комисията, делегираните актове и бих си помислил, че от него може да се очаква нещо повече също от неговата партия, но все пак мога да се спра на някои неща. Той установява, че ЕЦБ, Банко Популар и така нататък – всъщност посочват се, но не се свързва никаква критика с тях. Госпожа Нои каза, това е в публичен интерес. Италианската банка Банко Популяре и Венето Банко, те всъщност би трябвало да имат друга съдба, обаче веднага се намеси държавната помощ и на тях е, сега положението им е по-добро. Както и да е, става дума за парадокс и всъщност ние наистина трябва да отправим критика към този доклад и към това неравностойно третиране. Монте Паски, ЕЦБ и нейната решимост в рамките на а, предпазливата рекапитализация. Докладът е от 20 октомври. На 25 октомври Паски беше отново на борсата, въпреки че всеки ден губи средства поради очакваните стойности, дяловете, които са продадени и тук вече си задаваме въпроса защо става така. Някъде липсва 1 милиард евро и ние нямаме никакво доверие в надзорния механизъм, нито в Италия, нито в Европейския съюз. Това трябва да се подчертае. А необслужваните кредити в доклада на Хокмарк те също бяха споменати. Тогава бяхме много воодушевени. Хокмарк също имаше мнозинство в парламента по това, че трябва да има европейско решение за необслужваните кредити. И партията на колегата Лонес гласува против. Още по-добре, обаче не би било лошо докладчикът някъде да постави запетая или да отвори скоби, където да спомене необходимост от европейско решение. Всъщност банките са е, тези, които носят отговорност. Европейското решение в доклада на Хьокмърк изглежда се приема много добре и всъщност колегата Лонес носи вторична отговорност. Това трябва да се изясни. След това известните еврооблигации. Тук се установява следното, че се отбелязва дейността на комисията във връзка с СББС. Тоест, един докладчик е, от ЕКАРЕ е, посочва, че е слипър и слоп е, това, което наблюдаваме. Трябва да се изтъкнат някои е, критични точки, свързани с еврото и да се отразят на хартия, ако мога така да се изразя. ЕДИС, е, гарантирането и застраховането на кредитите, това също трябва да се спомене и тук трябва да проявим и по-голяма строгост. Естествено, трябва да изчакаме това, което ще стане в доклада за застраховането на депозитите ЕДИС, но аз не проявявам воодушевление да подпиша този доклад, след като той е толкова общ и съдържа толкова малко критика, както е в случая. Благодаря. Господин Кобър. You, Благодаря, господин председател. Госпожа Ной каза, че економиката е в добро положение. Аз не съм толкова сигурен след много години на пазарите на фьючерсите, аз имам чувство, обикновено предвижданията не се сбъдват. Но не може един модел да бъде добър за всички политики. Това си е проблем на Европейския съюз обикновено. Един, един размер, един модел в никакъв случай не може да се е, прилага във всички случаи и много често това води до ефекта домино. Що се отнася до необслужените кредити, аз намирам, че някои аспекти са много тревожни. Това води до системен риск за европейските банки и економики. Просто исках да подчертая това. Благодаря. Няма други желаящи да се изкажат. Господин Лунса, благодаря за всички препоръки. Ще вземем предвид различните изменения. Аз също ще внеса изменения. Холандски не поиска. Natuurlijk amenderen, е, господин е, Асманс, може би не трябваше да пише така доклада. Може, може да се внесат изменения, това е проблем. Но що се отнася до вашето изменение след е, дискусията с НСЕ, много ви моля, трябва да осъзнаете, че това е възможно при някои досиета повече, при някои по-малко. Повече се прилага тук политиката на празния стол, но все пак се радвам на вашите изменения. Благодаря. Благодаря. Срока е следният. Ще гласуваме в комисия. Не, значи внасяне на изменения до 22 ноември. Разглеждането им на 7 декември. Гласуване в комисията на 24 или 25 януари и внасяне в пленарна зала през февруари на второто пленарно заседание. Благодаря. Благодаря на всички, включително и на докладчиците в сянка. Сега отиваме до годишния доклад относно политиката в областта на конкуренцията. Господин Тремоса, имате думите скъпи колеги. The... За втори път съм докладчик по този доклад за конкуренцията. Бил съм също така многократно и докладчик в Сянка, така че за мен беше удоволствие да подготвя този доклад който включва много важни проблеми, които ние обсъждаме тук в нашата комисия. Това е доклад по собствена инициатива, не законодателен, така че мисля, че посланието, което можем да отправим към гражданите и комисията е да имаме колкото се може по-широко мнозинство в пленарна зала. Аз ще бъда отворен, прагматичен, за да постигнем консенсус между всичките или повечето политически групи. За да можем да изпратиме е, препоръки на комисията, които да бъдат прилагани следващите години. Аз само ще се спра на няколко точки по доклада. Както и миналата, през миналите години, аз призовавам комисията да предостави допълнителни финансови и човешки ресурси на Генерална дирекция конкуренция, защото това е на Генерална дирекция, която трябва много често си има работа с многонационални, огромни предприятия, така че там не трябват само економисти, но включително инженери, експерти, Също така смятам, че комисията трябва да провери националните органи за защита на конкуренцията, дали, дали са добре организирани и дали са независими защото трябва да сме сигурни, в тях, да сме убедени в тяхната независимост, защото инак в противен, противен случай е, цялото общо европейско усилие отива на Кина. Колкото до данъчното равенство или справедливо, знам, че това е чувствителна тема, но смятам, че трябва да се споразумееме по някои основни принципи. И това трябва да обсъдиме разследванията на комисията относно данъчните практики и случая с Люксембург. Разбирам, че данъчната политика си е национална политика, но трябва да обсъдим този въпрос, тъй като а, гражданите искат от нас а, неща, факти. Колкото Google а, имаме решение на комисията. Дейности на Google се оказаха незаконни и сега има а, задължения за Google. Аз а, призовам комисията да разгледа доминантната позиция на Google в областта на търсачките за пътувания и в други области. И също така призовавам комисията и Google да участват в публично изче... изслушване на нашата комисия и комисията ИМКО мисля, че това би бил един много интересен дебат, който ще бъде проследен от всички европейски граждани. Това може да се случи тук в Брюксел и да могат те да обяснат практиките, защото има много съмнения относно прозрачността. И ако и други колеги подкрепят тази идея, мисля, че ще можем да постигнем нещо. Що се отнася до въздухоплаването? Аз призовавам комисията за уеднаквяване на държавните помощи за е, въздушните превозвачи. Знаете проблемите с Алиталия, Ерберлин както и преразглеждането на регламент 868 от, за а, реципрочност и премахване на не, незаконните или несправедливите практики, нелоялните практики. Както също така настоявам че когато публични средства се използват за а, създаване на инфраструктури, трябва да има а, оценка на въздействието и на. И също така комисията да излезе с списък на така наречените летища фантоми. всички европейски граждани ще се а, радват на появяването на подобен списък, с който комисията разполага. И също така да се да се проучи как липсата на конкуренция в някои отсечки на хранителната верига се отразява на цените. Това е с няколко думи основните а, насоки на моя доклад. С удоволствие ще изслушам вашите коментари. От името на НП господин Столоян. Thank you, Mr. President. Um, what can I say? Uh... Ако погледнем какво е направила Европейската комисия в областта на конкуренцията, може да кажем, че е извършена огромна работа. И струва ми се, че минал... доклада за миналата година трябва да бъде по-кратък, отколкото предишните. Докладчик е свършил добра работа. Той се е позовал на той подчертава, че трябва да се подсигури независимостта на националните органи за конкуренция и, и че трябва да има допълнителни финансови и човешки ресурси за различните органи. Също така връзките на комисията, коя, на, на комисаря с а, портфолио конкуренция и а, отношенията, които поддържа тя с нашата комисия, с целия парламент и така нататък. На... Добре, той набляга на антиконкурентните практики в областта на данъчните на данъчните схема. Тоест, и тук трябва да, да, да има липса на или отсъствие на по, държавна помощ, както и в другите сектори. Бих обаче искал да знам как ще реагира комисията последните въпроси. Първо. В доклада има предложение за да се определи срок за антитръсните разследвания. Какво е мнението на Европейската комисия по подобно, по подобно пред, за подобно предложение? Има и предложение комисията да извърши едно проучване относно концентрирането на банките и след финансовата криза. Идеята може би не е лоша. Сега, разбира се, положението е различно в различните държави членки. В Румъния, например, има прекалено много банки. Макар и да, макар и да има процес на сливане, на консолидиране. Банк Процеса на концентрация на банките е под контрола на надзорните органи или на, и на органите за конкуренция, но би искал да знам какво мисли комисията по това. Що се отнася до прозрачността? Правилата в момента са, че всяка помощ над половин милион евро трябва да бъде е, изяснена в съответните е, държава членка. Сега питам се дали тая просто сумата не е прекалено висока 500 000 евро, защото до, дори може би за богатите страни това да не са огромни средства, но за други страни а, са а, високи, така че струва ми се, че някакъв по-нисък прак би бил по-уместен. Европейската комисия спря а, сливането между а, Лон, Лондонската борса и Дойче и немската борса. Това решение беше ли взето, беше ли взето преди Брексита? Има ли някакви последици от решението за Брексит върху това решение? И след Брексита смятате ли трябва да се подпише държа това решение. Благодаря. От името на социалистите грамати господин Шан. Congratulating Mr. Tremosa for his draft. It's very focused. Време. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на докладчика ни за елементи, които е включил доклада. Трябва да се обсъди общата рамка за по-доброто законодателство по отношение на конкуренцията. Причина винаги съм съгласна с малко прекалено либералните виждания, изразени в доклада, особено по отношение на държавната помощ. Нееднократно вече сме отбелязвали, че един универсален, под, хармонизиран подход не може да бъде ефикасен в това отношение. Трябва да признаем, че в много случаи държавната намеса се оказва жизненно важна, особено когато става дума за предоставяне на интереси от, на услуги с общ интерес, които надхвърлят а, стопанските съображения. В частност, говоря за държавните помощи в енергийният а, сектор. Мисля, че те не могат си просто бъдат забранени, особено предвид настоящият период, който преживява Европейския съюз, а именно момент, в който има и държавни, и има, има желание и воля и на, от страна на от управляващите органи, от страна на частния бизнес да се премине към по-екологосъобразна енергетика. В отношение на възхопаването струва ми се, че Доклада също е небалансиран. нискобюджетните авиокомпании често получават други облегчения, които ги дискриминират на практика срещу традиционните авиокомпании. Трябва да се обяснима е подкрепата в някои случаи, когато се осигурява сигурни въздушни връзки към по-далечени региони, запътва се работните места на хората в регион и също така се подобрява цялото ми економическо състояние. И другата място трябва да се има преди факта, че европейските авиокомпании често са в конкретна позиция с авиокомпании на трети страни. Също въжи и за отварянето на обществените пристанища и централно управляваните системи за управление на корабоплаването към конкуренцията. Често те се оказват жизненно важни за оцеляването на регионалните економики, особено по отношение на островните и на отдалечени региони на Европейския съюз. Не можем да допуснем тези много важни економически елементи да останат на милостта на пазарите, господин председател. Отношение на националните компетентни органи. Подкрепяме подхода на докладчики, но подчертаваме, че принципът на субсидиарност винаги трябва да се спазва. Относно цифровата програма, Google сега е светлината на, на прожекторите, а да се съсредоточаваме в такава степен върху една компания, изглежда малко странно, но има смисъл, своя смисъл в цифровата среда. Ако не го направим, все едно ще пренебрегнем а, а, най- Големите очевиден проблем. Трябва обаче да внимателно да обсъдим възможността дали да се намесваме или не в тази толкова деликатна пазарна област, ако искаме е, инвестициите да се развиват в Европейския съюз. Но съм убеден и съм съгласен също така, че прекалено дългият период за вземане на решение в някои случаи създава несигурност, която вреди и на участниците на пазара и на потребителите. Важно е, важно също така да се прехвърлят нужните финансови и човешки ресурси на Генерална дирекция конкуренция, за да може тя да поеме а, все по-голям, да отговаря на все по-засилените си нужди, както каза и Костин Тремоса. И също така да се вземе предвид и нуждите на цифровата економика и нуждата генералната дирекция да има собствени инженери и специалисти. За целта трябва, според мен, да се преразгледат структурните задължения на генералната дирекция. Не може Европейската комисия да е и а, съдята и съдебното жури едновременно. Трябва да се прави ясна, ясно разграничение между тези, които определят правилата и тези, които се подават за тяхното изпълнение. И накрая приветствам искането за задълбочен анализ за това как липсата на конкуренция в, на някои елементи от хранителната верига вреди на ценообразуването и съответно на качеството на продуктите, които стигат до потребителите. Това е особено важно за малките селскостопански производители, които се които се превръщат в изчезващ вид в Европа. Отново поздравление за докладчика. Sorry, yes. Сандър Лунс. Сандър Лунс има думата. Thank you, uh... Благодаря ви, господин председател. Аз бих искал да благодаря на, на добрият ми приятел Рамон Тремоса. Очаквам с нетърпение дебата по това тази тема. Знам, че народът на Каталуния винаги защитава свободата на иска и е свободата на словото, особено в случаите свързани с, с справедливата конкуренция, споровете между малки и големи, между нови и стари държави членки, така че очаквам с нетърпение диалогът а, с вас, Рамон. А по отношение на самото досие, бих искал да направя един коментар, който е свързан с данъчното облагане. Данъчното облагане е суверени, суверен правомощие на държавите членки. Надявам се повече, повече по-често това да се да е с правомощия на регионалните власти. Така че моля Европейската комисия да спазва това разграничение и да не предлага много меки в областта на данъчното облагане. Едно с това съм съгласен, че трябва да се включим с проблема за целенасочената държавна помощ чрез данъчни облегчения, което изкривява справедливата конкуренция. На второ място, от мен, Европейският парламент трябва да може да се изкаже за общата а, рамкова политика за, за в областта на конкуренция, но едновременно с а, това ми се струва, че не бива да се изказваме по конкретни случаи. Искаме да спазим напълно независимостта на Генерална дирекция конкуренция и нейните възможности да прилагат а, свой, да, прилага своите а, решения Затова предпочитам да не се споменават конкретни компании. Разбирам проблемите ви с Google Ramon, но мисля, че споменавате това дължество 8 или 9 пъти в проекта доклада си. По въпроса за силната роля на генерална дирекция конкуренция във вътрешният пазар, това е много това е тема, която традиционно ни вълнува и бихме искали да отново да поискаме и да подкрепим идеята да се прехвърлят част от ресурсите на Европейската комисия към Генерална дирекция конкуренция, за да могат да разполагат с нужните средства да, вад, да правят, повещат проучвания и, разисква, и разследвания, когато това е нужно. В, в, в, в случай на нужда трябва да могат да прехвърлят служители от други не толкова важни генерални дирекции, за да се вписане в общия бюджет на Съюза. И четвърто и последно, нещо, което може да включим евентуално в проекта доклада е обсъждане на системата за корпоративни пазари на ЕЦП, Особено неясно ми е как ЕЦБ или някои национални банки могат да обяснят кои са допустимите покупки на държавни облигации, на корпоративни облигации в дадени случаи, но може би те ще ни разяснят какво имат точно преди своето предложение. Като цяло очаквам с нетърпение по-нататъчното обсъждане на доклада в каталунската традиция за уважение към отворения дебат. Благодаря ви. Sure. Yes. Uh, for the GUE group, Paloma López Bermejo. Палома Лопес Бермехо. Господин председател, първо искам да благодаря на докладчика за работата. Съгласна съм с основните приоритети, като борбата срещу избягване плащане на данци или на налагането на доминантни позиции от Google и други. Ком... Не трябва да обаче да затварям очи пред това, че разследванията на комисията са много бавни и са обект на политически натиск. Така че се надяваме, че комисията ще намери начин да поправи нещата. Искам да се спра на някои от големите проблеми, свързани с конкуренцията, като в областта, примерно, на селското стопанство. Имаме консоли, консолидиране на производителите на торове, на, на всякакви препарати, като Даун и Дупон. Дюпон. Не можем да не можем да, оста, да оставим селските стопани и земеделците да нямат избор и да са в ръцете на а, големите многонационални предприятия. А през последните години комисията имаше и проблем, е, възможност за е, проследяване на цените на млякото, на месото и така нататък. Трябва обаче да има много по-добър поглед върху е, печалбите и действията на посредниците. Същевременно трябва да се вземат мерки за преминаване към един по-демократичен модел на енергия. Не може гъста и петрола да, да участват задължително, вносния газ и вносния петрол да участват задължително в европейският енергиен микс. Също така също така смятам, че трябва да се изясни, че поли, политиката на конкуренция трябва да упражнява надзор над пазарите, да се види дали, дали правилно се прилагат а, а, правилата, дали политиката на конкуренция не е имала ни двусмислена роля при е, изчезването на някои производства, реструктурирането на други сектори. Всичко това не трябва да става е, в е, ущърп на потребителите и то на най-уязвимите от тях. Благодаря. Няма представител на зелените. E е, e няма и от ЕНС, няма да се отчете процедура по смотани изказвания. Няма желащи да вземат думата. В такъв случай давам отново думата господин докладчик. Благодаря ви. Само две минути ми трябват, за да благодаря на всички е, колеги за техният принос е, към господин Сталоян. Много интересно ще бъде всички заедно да обсъдим бъдещето на банковият сектор в Европа. Аз също се притеснявам, от сливанията, на които станахме свидетели през последните години. Изглежда, че в някои държави членки в Южна Европа ясно има предпочитания само три големи банки да развиват своята дейност в Испания, например, тези три най-големи банки държат около 70% от всички кредити в страната, което пък показва, че тези банки стават крайно систематични и ако някоя от тези банки има проблеми за бъдещи, цялата система на кредито отпускане в страната ще има проблеми. Затова аз лично съм много по-спокоен по отношение на моделите, като модела в Германия, например, където има големи банки, но има също така и много добре развита система от стотици, дори хиляди малки и средни банки с пестовни каси. Така, например, Deutsche Bank традиционно представлява само 6% от общото кредитопускане в Германия, като значи, че ако има някакъв проблем с Deutsche Bank, властите в Германия ще успеят да се справят с него. Затова се притеснявам за това, което се случва в някои държави членки, т.е. засилената концентрация на малките банки, които се повече и повече се сливат с големите в Южна Европа и се опасявам, че ще има много различна реакция в страните от Южна и Северна Европа, ако се стигне до нова банкова криза или някакъв външен някакъв а, вършен шок за бъдеще, но разбира се, с радост ще обсъдим този въпрос с господин Столоян. господин Стант, мисля, че днес да се познаете с много интересната книга, публикувана от бившият мисъл председател на Малта. Ще обсъдим, разбира се, ролята на обществения сектор през 21 век в областта на транспорта и енергетиката. Да, съгласни сме, че в някои конкретни случаи при определени условия държавната помощ се оказва нужна, но от друга страна не можем да превърнем това в възможност големи обществени финансови ресурси да се използват в подкрепа на там, където реална нужда няма. В някои държави членки са построени два или три пъти повече летища, отколкото действително са нужни. Така че трябва да се обсъди темата и смятам, че националните компетентни органи също са част от а, обществените услуги, които правителството трябва да гарантират, за да обезпечат нужната равнопоставеност в областта на а, конкуренцията. С приятелят ми, колегата господин днес идваме от стари европейски народи, които винаги са се занимавали с търговия и са се противопоставали на лошите модели на управление. И в миналото съвсем естествено сме гледали по един същи начин на економическите тенденции и с удоволствие ще обсъдим доклада ми с вас. Може би сте прав, прекалено често споменаваме Google и може би трябва да сме малко по-внимателни, когато споменаваме и, и сочим с пръста компаниите, отделни компании, но ако си спомняте, последния път, когато гласувахме този доклад по настояване на мнозинството на колегите в парламента, се наложи да включим Google в доклада. Така че да, разбирам, че не е хубаво, не е много приятно да се споменават конкретни предприятия в доклада, но когато това се наложи, тогава го правим. Ако разбира се всички е, колеги гласуват против споменаването на Google, ще приемаме това демократично решение, но нека да видим какъв ще бъде резултата. И накрая към Палома Лопес Бермехо. Съгласен съм с анализът какво се случва в енергийния сектор, например. Защо все още имаме нужда да внесеме толкова много а, петрол и природен газ от трети страни, при положение, че имаме възможност за създаване, за генериране на е, енергия тук в Европейския съюз. Припомням, че Испания има или ще повторя по друг начин, Гер... Германия в момента има 8 пъти повече фотово... Е, фотоволтаични електроцентрали, отколкото Испания което се обяснява с факта, че Германия е улеснила достъпа на МСП, на дружествата, на домакинствата до достъпа до този вид чиста енергетик, енергия. Докато в а, Испания все още има прекалено силен протекционизъм за големите а, олигополи и резултатът от всичко това, е, че в Испания цената на енергията е една от най-високите европейски съюз, води реално до бедност за домакинствата. Още една, една статистическа статистически данни градът, град Брюксел, като времето е такова, каквото е по-голямата част от времето ако виждате в момента през посолеца. В град Бурсел са инсталирани повече фотоволтеци, отколкото в цяла Испания. Тоест, такива невероятни, невъобразими неща се случват а, в Европа. Очевидно, е, имаме нужда от по-централизиран подход а, от страна на Европейската комисия. Това, така че съм съгласна с вас, което казахте, че все още има олигополи в редични, редица сектори, че трябва да гарантираме, че пазарите наистина са отворени и че дружествата и селскостопанските производители могат да оцелеят в така създадените обстоятелства. Благодаря ви за приноса. Надявам се, че ще успеем да отговорим на Европейската комисия и на Европейските граждани, които се питат ежедневно какво правим ние тук в Европейския парламент. Господин Столоян, имате въпрос ли? Господин председател, ако имам представител на Европейската комисия, бих искал да чуя тяхното мнение за предложението в доклада да се определи е, определен крайен срок за завършване на антитръстовите разследвания. Какво е мнението на Европейската комисия? Uh, okay. uh, Благодаря ви. За представителят на Европейската комисия. Най-напред бих искала да благодаря на господин Тремоса за доклада му, с който се запознахме за голям интерес. Белязахме си и всички коментари, които чухме по време на дебата. По въпроса за определяне на крайни срокове за антитръстовите разследвания, Европейската комисия смята, че това може би не е най-добрата идея вече разполагаме с някои инструменти, които могат да ускорят взимането на решение и се опитваме да използваме тези инструменти възможно най-често, като например използването на реакция за борба с Процедура за борба с картелите, която се опитваме да използваме все по-често. Има и други ефективни инструменти например, чрез отрасловите проучвания, с които увеличаваме познанията си за определени отрасли, които ни помагат при разгръщането на конкретни случаи. Едновременно с това обаче се сблъскваме с все по-голяма сложност при случаите за нарушаване на правата за конкуренция и също така трябва да спазват принципите за право на защита на ответната страна. Ето защо смятаме, че определянето на крайни срокове няма да бъде най-ефикасният начин за, взимане на, за бързо взимане на качествени решения. Друг метод за ускоряване на разследванията е да се гарантира, че Генерална дирекция конкуренция разполага с нужните адекватни ресурси. В това отношение е, се радваме на подкрепата, която ни оказвате. Подкрепяме Приветстваме и подкрепата ви за предоставянето на нужните ресурси на независимите компетентни органи, отговарящи за конгресите на държавите членки. Това според нас ще поведе освен европейските граждани и дружествата. Мисля, че ще спра до тук. Благодаря ви. Thank you very much. Не, просто може би ако иска докладчик още нещо да каже много накратко. 50 секунди. Разбирам, че Случаите с и досиетата, които разглеждаме, са много сложни, но трябва да внимаваме да не отидеме в другата крайност. Разбира се, че фирмите имат право да се защитават, но не можем да приемеме 10, 10 години да се водят разследвания. В крайна сметка изкривява се компетиция, конкуренцията, малките и средни предприятия страдат и монополите се разгръщат. Така че трябва да има а, някакъв баланс между сложността на проблема и сроковете. Благодаря Благодаря. И um, timetable, um, deadline for amend, amendments 20 вре... срок за внасене на измененията на 20 ноември 12 часа. Ще ги, глед... ще ги раз... разискваме през януари. Нямаме още определена дата. Ще ги приемаме през февруари. И последствие доклада ще бъде внесен в пленарна зала. Благодаря на докладчика, на докладчика в сянка и на комисията. А сега преминаваме към точка. Part, yes. Actually, six and seven, six... 6 и 7. Това са две становища. Аз съм докладчик по първото от името на бюрото. Първото становище е правила и общи принципи на механизмите за контрол от страна на държавите членки на, а, прилож... на на действията на комисията. Аз ви представих моето виждане миналият месец относно измененията в регламента за комитологията. Няма да се връщам към доклада. Моята основна цел беше да има повече прозрачност. Приветствам десетте изменения, които бяха внесени. И благодаря на вносителите. Те са така практически в един и същи дух за увеличаване на прозрачността в на всички процедури. Знаеме колко е, е важно Европейският парламент да, да знае начина по който гласуват държавите членки и какви са причините за това. Също така приветствам възможността да има по-добър достъп до регистрите регистър. Съмнявам се, обаче имам известни а, така, съмнение относно изменения 7 и 9 на господин Екхат, който на практика отхвърля съдържанието на предложението на комисията. Поне аз така, аз така го схващам, може би а, прекалено виждам, ще прекалено широк, широк обхват да, на тези изменения. Няма ги. Кейт Уимбърн от името на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратка. Много малко са изменения. Аз съм внесла две. Екаре ще подкрепи всички елементи, които имат за цел повече прозрачност. В изменение 16 се казва, че е на равнище едно а, законодателното съдържание трябва да, да присъства и на равнище 2. За 7 и 11 не съм съгласна с оценката на гръцките колеги относно гласуването. И аз Бих искала да знам защо предложената опция се смята за най-добрата. Благодаря ви. Благодаря. Не виждам други желаящи да вземат думата. Така че ще, ще разговарям с колегите в подготовката на компромисните изменения. Благодаря, Кей. Е, Включително и за това, че ни представи изменение номер 16. Да, да, разбира се, всеки всеки законопроект трябва, трябва да бъде, да не противоречи на приложимото законодателство и съдържанието да отразява намерението. The treatise on what is the, uh, the means, the scopes. И... Знаеме, че делегираните актове са ясно разписани в договорите, така че трябва да спазваме тези разпоредби. На 20 ноември ще гласуваме това становище тук. Сега минаваме към следващото становище. Още едно Става дума за тълкуване на междуинституционното споразумение за по-добро законотворчество. Пред, пред, представих ви е, досието. Някои от вас внесаха изменения. Всъщност 23 изменения бяха внесени. Благодаря за това, че подобрихте съдържанието на становището. Всички изменения са в съзвучие с духа на становището. Повечето от тях всъщност затвърждават моята позиция, други малко отслабват. и като, като цяло няма проблеми за постигане на компромиси. Но смятам, че по някои изменения можем още да поспориме, с други съм съгласен. но смятам, че ще можем да постигнем консенсус. Не виждам господин Матишел, може би Кей от името на господин Фокс. Благодаря и пак ще бъда много кратя. Ека. Екаре приветства много от измененията, включително най-вече онези, които призовават към повече прозрачност и последователност на второ равнище. Ние призоваваме и съвета да бъде по- прозрачен и за това приветстваме и начина по който се предлага да се водат преговорите. Благодаря. Има ли други колеги, които да вземат отношение по тази тема? На практика се оказа двустранна дискусия. Но просто повечето от измененията са доста са ясни, говорят сами за себе си. Така че ще постигнем а, компромис 20, на 21 ноември ще гласуваме това становище. Не знаем още кога ще бъде гласувано във водещата комисия. И сега 8 и 9 точка. Директива относно правната и оперативна рамка за Европейската, е, Европейската карта за електронни услуги. Водеща комисия ИМКО. Ние трябва да предоставиме становище. Нашия доклад е господин Людвигсън. Оле, имаш думата. Благодаря. Искам първо да благодаря най-сърдечно за внесените изменения. Аз мисля, че не съществува никакво съмнение по това, че има много сполучливи изменения. Някои дори казват, че трябва да се решат все още някои въпроси, но като цяло приветствам предложението и още веднъж искам да подчертая, че това предложение е много по-добро от предишните предложения. Предложението на комисията тръгва от същото основно положение има много голяма критика към очакваната добавена стойност от предложението на комисията – в предложението на комисията има и някои неясноти и това се отразява в измененията, които бяха внесени. По тази причина някои са направили дори тези изменения. В измененията става дума за това, отклоняването от данъчно отлагане и фирмите фантони да бъдат ограничени като практика. В една част от предложението обаче става дума за застрахователната защита, която трябва да бъде трансграничен елемент. Освен това, има някои колеги, които споделят схващането на комисията в своите предложения, други пък са направили коментари, тъй като виждат проблеми в предложението на комисията. Това, което води до неяснота, се отнася до някои аспекти, където схващанията при различните групи по интереси са различни. Аз мисля, че тук трябва да се работи повече. Най-вече има някои изменения, които засягат най-трудните точки в предложението на комисията. Например, изменението, в което се прави опит да се изведе строителния сектор от приложното поле на директивата. Освен това, някои смятат, че електронната картата за електронни услуги трябва да действа неограничено. За много хора това е проблематично. Има предложения, които определят срока на валидност на тази електронна карта за услуги и се надявам, че ще се опитаме и ще успеем да намерим компромис по тези въпроси. В предложението също се посочва, че националните органи са компетентни за проверката на заявления за електронни карти за услуги. И въпросът е дали държавите членки е, са информирани за практическите аспекти и е, също така тяхната възможност в зададения срок да се произнасят по такива заявления. Комисията предлага един твърде кратък срок от време и в някои от измененията точно това се критикува и се изисква удължаване на сроковете. Що се отнесе до разпоредбите във връзка с застрахователната защита е съвсем ясно, че измененията вървят изцяло в противоположна посока. Съществува обаче предложение на комисията, разглеждат се различни негови аспекти в измененията и трябва да кажа, че няма да е лесно да бъдат сближени тези толкова различни позиции. Ние ще трябва да проведем дискусия, за да видим дали можем да очертаем един общ подход. Но сега ще спра до тук. Благодаря господин председател за това, че ми дадохте думата. Очаквам с интерес това, което ще кажат докладчиците в Сянка или представителите на другите политически групи. Благодаря. Okay. Благодаря ви. Ludwigson. Sull'interpretazione e applicazione, su legiferare meglio. Uh, European Service e-card. Ok, sì. Sì, grazie. Io ringrazio il relatore per il lavoro che... Благодаря, благодаря на докладчика за работата, която е извършил и наистина ние сме изправени пред голямо предизвикателство – има много противоречиви становища сред нас и аз искам да направя предложение да изготвим едно добре структурирано становище, което да даде конструктивен принос. В доклада се съдържат различни мнения. Много от точките трябва да се разгледат по-задълбочено, за да се подобри качеството на текста. Имам предвид за липсата на срок. Един срок от 3 години мисля, че би бил добър. След това строителството То се посочва като една от първоначалните цели и тук вече може да се говори наистина за доста голяма вътрешноевропейска конкуренция. Става дума за мястото на производство, за е, работниците. Тук конкуренцията изглежда по различен начин. Ще трябва да се концентрираме върху това. Следващите седмици на следващата среща на докладчици в сянка работата ще продължи. Колеги от моята група също представиха изменения и аз ще видя какво ще бъде решението на комисията. Аз самият пожелавам работата да продължи, но ще спазя становището на комисията. Ще се придържам към него. ЕКР. Колеги, група ЕКР позитивно благодаря, благодаря ви, господин председател. Нашата политическа група гледа положително на 137-те проекти изменения. За съжаление, често предложенията на Европейската комисия трябва сериозно да бъдат подобрени. Някои случаи могат да бъдат по някои път защото трябва да бъдат отхвърлени. И внескаме редица изменения, които според нас са подобряват яснотата на определенията и внасят повече правна сигурност. Съгласни сме с подобни изменения от други политически групи, като например ограничаването на периода на валидност на, кар... на електронните карти за услуги от неограничено към ограничен период на валидност. При... Готови сме да приемем период от 4 години, който може да се удължи до 10 години. Това разбира се теми, които може да обсъдим допълнително на срещата с докладчика на и докладчите в сянка. Давам си сметка и за притесненията на страните, приемащи тези услуги, така че прием, сме склонни да приемем и предложението за максимален период от време за обработка на подадените заявления. Относно минималната стопанска дейност и фиктивната самозаетост, това също са важни въпроси. Според нас голяма част от измененията се използват, за да се постави под въпрос целият проект. Като, например, възможността държавите членки да вземат решение дали дадено дружество да бъде прието или не. Не можем да постигнем компромис по подобни е, изменения и напълно ги отхвърляме. Като цяло, мисля, е, докладчикът може да решите на нашата подкрепа когато става дума за подобряване на правната семантична яснота на проект на законодателен акт, подобряване на правната сигурност и премахване на заплахата, която представлява ефективната самозаетост. Не можем обаче да подкрепим измененията, които като цяло поставят под въпрос този проект, под който според нас е от съществено значение за единния пазар. Thank you very... Много ви благодаря. Не виждам докладчика в сянка на Алда и Палома Лопес. Бегахме думата. Създаване на европейски пазар на услуги трябва изисква осигуряване на равноправни условия за всички потребители, доставчици и така нататък. Това това трябва да се вземе предвид, ако не иска Европейската комисия пазара да се фрагментира. Но като, като цяло новото пред, предложение не отива в тази посока. А, що се отнася до Испания, не, не, не, се, не се предлагат, не се прилагат както трябва директивите за транспорт, пътния транспорт и така нататък. От друга страна, все още няма достатъчно ам, обмен на информация между държавите и е много трудно да се проверят правомощията и съответните ам, съответната информация относно предоставчиците на услуги. От друга страна, държавите, държавите членки няма да могат да ам, да, из, да оттеглят или лицензите издадени в други държави членки, кът, кът, като това по принцип може да бъде в ущърп на потребителите, така че ние смятаме да отхвърлиме това предложение. Please. Това ще процедура с подани изказвания. Дебат, но аз ще voudrais quand même euh, apporter une petite аз цялата сутрин се въздържах от изказване, но все пак искам да посоча, има някои е, изменения или е, са съвсем малко измененията, които отхвърлят е, предложението. Става дума за компетенциите на нашата комисия във връзка с е, осигуряването. От гледна точка на нашата комисия това ми се струва най- неприемливо предложение и аз предлагам да влезем в, преди да влезем в логиката на компромис на измененията, трябва да направим проучване на нашите компетенции и един от тези въпроси, една от тези правомощия е осигуряването. Е, всъщност е, трябва да се влезе в тази тема от ъгъла на осигуряването. Без е, това аз не виждам някакво жизнеспособно решение в настоящият етап, в който се намира системата в настоящо и състояние. Това, което предлага Европейската комисия е да се е, направи завой на 180 градуса, спрямо това, което е правено до момента в сферата на осигуряването. Ние там извършихме хармонизация и сега ни се предлага да имаме взаимно признаване, без е, никакво ниво на еквивалентност. Аз мисля, че за нашата комисия е, в е, сферата, която ни засяга, по-специално осигуряването, ние ще трябва да отхвърлим е, тази част от предложението на комисията и всъщност останалото, което не е в нашите компетенции, не трябва да се разглежда толкова подробно от нашата комисия, по-скоро от други комисии. Но това е само е, една от нещата, които исках да изтъкна. Благодаря. Много ви благодаря. Докладчика има думата. Так så Благодаря. Със сигурност вие разбирате, когато твърдя, че не е никак лесно да бъдат обединени различните становища. Разбира се, тук става дума за това, че ние трябва да се ориентираме към това, което е същинската задача на нашата комисия в тази връзка. Съществува възможност на следващото заседание на докладчиците в Сянка да се проведе дискусия по точките, които все още са открити. Аз мисля, че е всичко друго, освен лесно, да се стигне до решения в случая. Обаче, разбира се, аз винаги съм открит към всякакви дискусии, имам моето собствено виждане, както можете да очаквате, но ще изслушам внимателно докладчиците в сянка, за да видя дали има възможност за постигане на споразумение. Очаквам се нетърпение следващото заседание на докладчиците в сянка и ще видим как ще протече дискусията. Благодаря. Мача. Много ви благодаря. Какъв е графикът за работа? Гласуването в нашата комисия е по предвидено за 4 декември. Да, 4 декември, 4 ноември вече отмина. Благодаря ви. Следващото ни заседание ще бъде на 20 ноември в 15 часа. Ще продължим на 21 ноември целия ден. Благодаря ви.